Добро утро. Добро утро на всички. Този път вече е официално. Подновяваме работата си. Едно съобщение. След оставката на господин Якоб фон Вайтзекер – Парламента би желал да оповести, че неговото място е вакантно, считано от 7 януари 2019 година по силата на правилника за дейността. Парламента информира компетентните национални органи. Преминаваме към първата точка от дневния ред. Изявление на комисията във връзка с положението на мигрантите на границата на ЕС в Босна и Херцеговина. Давам думата на комисар Андрю Кайтис. Той ще представи позицията на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, както сте правили в миналото и както всички ние сме правили в миналото, сега мисля, че си заслужава да изкажем своите съболезнования на френския народ за случилото се преди два дни. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за това, че поканихте комисията да изкаже своята позиция във връзка с положението на мигрантите на границата на ЕСА в Босна и Херцеговина. Първо, предисторията. Босна и Херцеговина не беше засегната от миграционната криза в 2015 година. Въпреки това, между 1 януари и 30 ноември тази година в страната са влезли около 22 000 мигранта. Значително увеличение спрямо предходната година, но тези е, бройки все още са управляеми. 95% от е, тях е, имат право да подадат молба за убежище, само 5% са направили това обаче. Голяма част от тези хора искат да преминат в други страни на Европейския съюз през Харватия, като страна на транзит. Три 1126 от тези мигранти са в северо-западния край на Босна. Това е район, който е близо до Харватия. Хиляда мигранти още не са поискали помощ и вероятно ще се отправят към същия този регион. Комисията откликна незабавно на исканията на Босна. От юни тази година ние отпускаме значителни средства. Каква е целта? На първо място да се откликне на нуждите на мигрантите и кандидатите за международна закрила. На второ място искаме да осигурим базови услуги и убежище. На трето място искаме да увеличим капацитета във връзка с установяването на самоличността на тези хора и има подкрепа и за босненската полиция. 2 милиона евро имаме под формата на хуманитарна помощ и 7,2 милиона евро по силата на инструмента за предприсъединителна помощ. Средствата се управляват от Международната организация за миграция в сътрудничество с ВКБ ООН и УНИЦЕФ, организации на ООН. Много средства ще бъдат разпределени и през основния инструмент за предприсъединителна помощ. Тези средства ще отидат основно за управление на границите. Благодарение на тези средства в някои части на Босна, най-вече на юг, ще се организират приемни центрове. 4000 души вече имат покрив над главата си за зимата. Никой няма да стои на студено. 61 деца ще започнат да ходят на училище в Пуна и Сана в тези конкретни части. Има, естествено, и други мерки, които ще бъдат предприяти. Знаете, че водим преговори с Босна във връзка с разполагането на екипи на Европейската гранична и брегова охрана. Преговорите скоро ще приключат и ще подпишем споразумение. Съответно, босненските граничари ще получават помощ е, на границата с Харватия. Основната отговорност за тази защита на границите, естествено, се поделя от двете държави. През последните седмици 180 допълнителни полицая бяха разположени на границата, за да се подобри сигурността. Отношенията между мигрантите и граничните служители в Босна като цяло са добри. Това е информация, която ни дават европейски служители. Както вече казах, обаче Босна и Херцеговина е транзитна страна. Много мигранти се опитват да преминат през тази граница всеки ден. Не е лесно положението и на местното население. Има данни за напрежение за различни инциденти. През последните месеци получаваме информация за е, лошо отношение от страна на хърватските граничари спрямо е, тези е, мигранти. Ние разговаряме с хърватските власти във връзка с е, тези евентуални нарушения. Искам да подчертая, че споразумението за реадмисия трябва да се прилага независимо от правилото, по силата на което може да се отпусне статут на международна закрила. Естествено, има и задължения, които проистичат от международното право. Трябва да се зачита принципа на забрана за връщане. През октомври беше представен един доклад в Харватския парламент. Докладчик се нарича Видечич. В доклада се говори за това, че е, има нарушения, че се възпрепятства получаването на информация от страна на международните органи. Искаме да подчертаем, че е, границата с Босна, границата между Босна и Харватия е външна граница за Съюза и Харватия трябва да отговаря за нейното управление и защита. Всичко това трябва да става естествено е, в е, пълно зачитане на международните разпоредби и законодателство. Уважаеми депутати, господин председател, искам да ви уверя, че харватските власти приемат сериозно това, което им казваме. Ние ще разследваме какво се е случило по границата. Освен това искам да уверя всички, че ще се действа по възможност винаги така, че да се зачита международното право. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателя. Започваме сега дебата. Давам думата на Добравка Шуица за две минути. Да сте свестни тога да е Хрватска... Благодаря, господин председател. Господин комисар, надявам се да сте наясно, че хърватската граница е най-дългата сухопътна граница в Европейския съюз с общо протежение от повече от 1000 км. Другата страна е Босна и Херцеговина. И сега се готвим да се присъединим към шенгенското пространство. Харватия се старае е, да спазва правилата именно с оглед на тази своя кандидатура. И в същото време Харватия е, зачита всички международно правни норми. Вие сам казахте, господин комисар, че броят на иммигрантите през Босна и Херцеговина не е същия какъвто бе през 2015 година. По наши официални данни в Харватия ръстът е на стоеност от 57% или в абсолютно изражение повече от 6000 в повече в сравнение с 2015 година. Поради безвизовите режими и спогодби с трети страни, най-много са е, пристигащите от Турция, но доколкото визовият режим не е хармонизиран с този е, на Европейския съюз, е, има, има и други страни на происход. Поначало през Западните Балкани, по-настоящем бежанската вълна е сериозна. Харватия поддържа численост от повече гранични служители, отколкото всички останали страни в региона. Ние се стараем да спазваме всички условия за доброволно репатриране, но казваме съдействие на други западно-балкански страни. Е, споменахте също така съдействието на Европейската комисия. Е, след заседанието на Европейския съвет е, ще разполагаме с повече от 2 е, милиона е, евро за хуманитарна помощ, повече от 6 милиона по линия на международната закрила. Председателят прекъсва ораторката. Таня Файон има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. 23 000 регистрирани пристигания на Босна и Херцеговина от началото на година 4500 мигранти и търсещи обежища около Велико Кладоща и Бихач. Това са стряскащи данни, които очакват реакция. Историята е, на тези мигранти по, на границата и напомня други познати събития е, и лош, лош прием от местното население, политически партии, които използват трагичното положение на мигрантите, за да разпространяват ом, Омразът, е, разпространявайки известия за отвличани и изнасилвания на млади жени. И международните организации призовават към допълнителна финансова помощ за Босна. Е, вие споменахте ролята на граничната охрана, господин комисар. Смятам, че трябва да помогнем на Босна и Херцеговина е, и Харватия. Трябва да намерим хуманитарно решение. Трябва да бъдем гарантирани е, спокоен е, пренос на граница. Сега госпожа Томашич за една минута. Благодаря, господин председател. В Босна има немалък брой мигранти и това създава известни притеснения, защото Босна не може да се справи с предизвикателството. То е свързано и с санитарни измерения. Мигрантите живеят в нечовешки условия. Положението им не е леко и съответно те са принудени да се опитат да влязат в Харватия. Харватия има много дълга и пропусклива граница с Босна. В резултат на всичко това се създават много проблеми. Ставаме свидетели на извършени престъпления. За да може да помогне Харватия, трябва да й се отпусне финансова помощ. Освен това, Харватия трябва да бъде прията в Шенген точно сега. Това би било едно чудесно послание, което би демонстрирало, че се подкрепя всички свои държави членки. Господин Яковчич zbog kojih sam predloio da raspravimo ovu situaciju u Босни и Херцеговини. Благодаря. Има две причини, по които положението в Босна и Херцеговина буди особена тревога и е на дневен ред днес. Първата от тях е от хуманитарен характер. Положението на иммигрантите – те пребивават при тежки атмосферни условия, ниски температури, битово не са добре устроени, възникват напрежения в отношенията с местните жители. Местните жители хранят опасения. А от друга страна, самата Харватия е обвинявана за това, че не се грижи достатъчно добре за иммигрантите. От друга страна, Харватия е длъжна да охранява външна граница на Европейския съюз. Така че аз, аз благодаря за този разговор, който водим тук, но според мен трябва много внимателно да следим развоя на обстановката в Босна и Херцеговина една страна, в която институциите все още не функционират добре. И това има своите последици за целия Европейски съюз. Аз е, призовавам Европейския съюз е така да отпуска средства за преодоляването на обстановката. И разбира се, е, всеки постъпил на, на, на територията на Съюза от Босна и Херцеговина да бъде третиран по максимално хуманен начин. След събитията от последните няколко години, миграционната вълна все пак е подслабнала, но не можем да си затваряме очите за сегашната обстановка. Благодаря госпожа. Госпожа Гузман, през 2016 година, когато европейските правителства решиха за да затворят границите по Балканския маршрут, от тогава хиляди хора пребивават Босния и Херцеговина при нечовешки условия. Какво правят хрватските власти по границата от месец януари, пък и от август тази година, възникват традица проблемни ситуации ситуация Human Rights Watch дава, подава сигнали за насилие срещу мигрантите, за 6 жертви през тази година. Едно, жертва е едно 6 годишно момиченце. Активистите понякога са обект на заплахи от полицията, но това не е всичко. Това, което прави харватското правителство, напълно отговаря на европейската миграционна политика. Това не е много различно от други европейски външни граници, например Сеута и Мелия. Поради това наистина Понякога е, има случаи на насилие по границите с техните. Системно се нарушават човешките права а, и в Средиземноморието по политиката на Европейския съюз води до удавяне на хора. Всичко това е в разрез с европейските решения и разпоредби, но политическия проект на европейската политика е в разрез с европейските норми. Отговорността е на Харватия, Унгария, Испания, но самия Европейски съюз решава, че границите трябва да бъдат затворени, всички да бъдат върнати, което води е, до много смъртни случаи. Това е европейския модел. Отговорност носят комисията, държавите членки и депутатите. Има синя карта за вас. Ще приемете ли да дадете отговор? Така две дори сини карти. Ще приемате отговора. Е, от, от, от господин председател бих искал да отговоря на колегите, е, които се опитват неоправдано да сочат с пръст Хър... Харватия. Неодавна в Маракеш е, Харватия заяви своето желание да помогне официално на мигрантите. Това, което правите е да разделяте и раз... разцепвате Европа. Е, това за сметка на хора, които търсят решение. Няма ли да се опитате да помогнете на населението. Това бе по-скоро коментар, казва председателя, но ще изслушате ли, ще чуе втория въпрос и да, отговор... и да отговорите на двата или ще отговорите директно? Отговаряте директно, разбирам. Да. Ясно е. Не, аз не соча с пръст Харватия. Критикувам всички правителства и Европейската комисия за тяхната антихуманна миграционна политика. Не, не става дума за Харватия, Испания или от друга отделна държава. Отговорността е в обща. Съвет, комисия и на всички депутати, които подкрепят с гласа си такава политика. Господин Фисе, Благодаря за из, изказването във връзка с... Аз зная дейностите на колежката, но използвате ли тази тема за да повишите сопната си популярност, както и тъжната съдба на мигрантите за същата цел? Хърватия, страната прилага всички мерки, приети от австрийското председателство е, на съвета. Именно за да, такова е и действието на граничната полиция в съответствие с международните норми и стандарти в интереси на населението. Отговор сигурно не можете да ме опрекнете в популизъм по отношение политиката на миграция. Като говорим за криминални деяния сред а, мигрантите, това е популизъм да се говори, да, да хвърляме всичко. Миграция а, и крим... престъпление е грешно. Госпожа Валера, благодаря. Искам да кажа, че подкрепям казаното току-що от предишния оратор. Става дума за политиката на ЕС като цяло. Мисля, че говорим много повече за бройки, отколкото за хора. По някакъв начин е, целият този мигрантски дебат беше лишен от човешко лице. Това са хора, които идват при нас по различни причини, търсят закрила. Говорим за тях като че ли са бройки в една статистика и там се крие големия проблем за всички нас. Такава е ситуацията и тя е такава, защото не всички държави поеха солидарна отговорност за онези, които дойдоха при нас. Някои държави съвсем отказаха да приемат мигранти, други, като моята Швеция, приеха страшно много. Трябва да сме заедно, рамо до рамо в това начинание. Едва тогава ще имаме човешка външна политика и няма да разглеждаме хората като цифри. Там е големия проблем. Ако вземем предвид какво точно обсъждаме днес, а именно границата между Харватия и Босна и Херцеговина, мисля, че онова, което каза комисара е добро. Трябва да разберем каква е истината, какво се е случило, защото нашите държави членки трябва да изпълняват приятото законодателство. Това означава, че ако едно лице влезе в Харватия или в друга държава членка, то има право да подаде му за убедище. Това лице няма как да бъде върнато в друга държава, независимо дали има двустранни споразумения или не. Това лице има право да поиска международна закрила. Освен това, то не трябва да е обект на изтезание, не трябва да бъде унижавано, не трябва да му крадат всички принадлежности. Ако искаме наистина да спазваме ценностите си, свобода, демокрация, върховенство на закона, равенство, защита на човешките права, то ние трябва да променим своята политика. И аз мисля, че всички трябва да направим това. Благодаря господин Етерич за една минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Първо, особено е, през този сезон от годината би трябвало да отправим мислите и загрижеността си към всички тези, които не могат да спят в топло легло на нощем. Е, през това коледно време не можем да не си спомним за тях. Но е, дебатът е интересен, особено с е, оглед на политическия дебат в е, Великобритания, във връзка с изхода на страната, във връзка с контрола върху миграционните потоци, охраната на сигурността, средствата, които се харчат за всичко това. Някакси не мога по интимно убеждение да не кажа, че ако вземем миграционната обстановка в отделните независими и суверени държави, те някак по-добре се справят с задачата по охрана на границите си, отколкото в Съюз. Дори да, да вземем чуждестранната помощ, помощта за развитие Европейския съюз е сред най-големите, може би най-големия донор в световен мащаб. Но аз съм убеден, че би било далеч по-добре, ако тези средства се насочат към отделните държави членки, които сами да охраняват собствените си граници и да се грижат за страните по происход. Господин Боргецио има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Тук ние се намираме близо до болница, където италиански граждани, жертви на терористичния, терористичния акт от преди два дни се борят за живота си, което има пряко отношение към темата, която искам да поставя тук, темата за мигрантите констатираме, че междувременно жертвите на ислямска държава нарастват и много от тях сте стигнали до Босна и Херцеговина. Ще кажа следното. Има опасност тези хора, които влизат да влязат в контакт с млади мюсюлмани и да се радикализират. Това е задачата на Европейския съюз. В, в, финансираме щедро Босна и Херцеговина, за да предотвратим радикализацията. Не, за това точно става дума. Е, за е, такива действия, е, ислямистски атентати. И говорим за ислямски терор. Благодаря, казва председател. Господин Диас Демера, две минути. Благодаря, господин председател. Броя на бежанците и мигрантите, които са пристигнали в Босна през 2018 година, се увеличи значително. Има 22 400 регистрирани пристигнали лица от началото на годината насам. През 2017 година броя беше много по-малък. Много от тези хора се опитват да стигнат до Европейския съюз, като влязат в Харватия. Други пък остават в страната. Според ВКБОН около 6000 души е, са били на територията на Босна през ноември 2018 година. Местните организации за оказване на помощ помагат. Е, осигуряват храна, подслон, първична медицинска помощ, но страната едва смогва. От юни насам около 9 милиона евро са отпуснати под формата на различни типове помощ. Целта е да се осигурят най-базовите услуги за тези хора. Знаете, че така наречения западно-балкански маршрут се използва от афганистанци, сирийци, пакистанци, през 2018 година броя на мигрантите по този маршрут се увеличи и това означава, че е, групировките, които се занимават с организирана престъпност, също увеличават своята дейност. Е, те, знаете, се занимават не на последно място с трафик на хора. Европол съответно определи района на Западните Балкани като място, където трябва да има приоритетно сътрудничество. Имаме хартата на ООН за човешките права, имаме и конвенцията за бежанците от 50-те години. Има и много други документи и всички те ни призовават да действаме. Освен това ни налагат задължения. Аз искам да благодаря на онези държави членки, които подписаха глобалния пакт за миграцията в Маракеш. Мисля, че мерки като тази са много важни. Европейския съюз трябва да спазва своите ангажименти. Господин Вайденхолцер. Господин Вайденхолцер, е, е, с изказаното от комисия искаме да внесем яснота в ситуацията. От символичното затваряне на Балканския маршрут, все там все още пребивават хиляди хора, които живеят при катастрофални условия, забравени за всички. Непрекъснато ставаме свидетели на отчаяни опити за преодоляване. Разбира се, тук и намират своето място и каналджиите. Често има различни трагични въпроси по повод на момиченцето, Русини, аз зададох въпрос това, колко е броя на засегналите, какви средства се използват, как се използват и как ще решим проблемите. Грешно е да мислим, че проблемите ще се решат като си затваряме, очи, като си затваряме очите. Такива, такова късогледство вече доведе до сериозни последици през 2015 година. Е, комисията трябва да се получи от тогавашните си грешки. Председател, господин Кълмел, една минута. Благодаря, господин председател. Тази дискусия за пореден път показва, че тук някои изказали се опитват е, да използват хуманитарните аспекти в ущърп на суверенитета на държавите членки. А суверенитетът казва е, сигурни граници. Това не е нищо ново. Голяма част от мигрантите са всъщност економически мигранти, т.е. Е, не са политически преследвани. Те търсят по-добър живот, което е допустимо. Но страните членки не могат безкрайно и неконтролирано да да приемат такива хора. Виждаме какви проблеми имаме вече по този въпрос. Госпожо Гуцман, трябва да и каже, мисля, че е безсрамно е, да твърдите, че всички те са мигранти са едва ли не светци. Не може да бъде вярно нито едната, нито другата кройница. Разбира се, не всеки мигрант е престъпник, но те също извършват престъпление. Затова трябва да контролираме границите. Председателя, председателя господин Селимович, минута и 30 секунди. Благодаря, господин председател. Босна и Херцеговина до сега е страна на емиграция е, е, младежите и я напускат. Но сега положението се е променило. Тази година 23 000 души са постъпили на територията на страната в качеството и на транзитна, на път към Европейския е, съюз. И възможностите на Босна и Херцеговина да се справи с това положение са крайно ограничени. В страната има само два центъра по убежището и от е, настъпването на този наплив е, нейната администрация импровизира, опитвайки се да устрои битово е, хората наистина е, има иммигранти, които са принудени да спят под открито небе при нулеви температури. Е, страната не разполага нито с финансовите, нито с административните възможности да се справи с това положение. И, и ние сме длъжни да й помогнем отделните граждани помагат. Босна и Херцеговина горе-долу прилично се справя с положението, но, но по границата то е критично. Е, има случаи на насилие по хърватската граница. Е, получавам сведения е, от, от място и, и от неправителствени организации. Полицейско насилие от страна на, на хърватските е, гранични е, служители. Е, на всичко това трябва да се сложи край и тези случаи да бъдат разследвани. Благодарен съм на комисията за направеното от нея предложение. То трябва да бъде и по-щедро, смятам. А Босна и Херцеговина се нуждае и от административна подкрепа за справяне с това положение. Реплика от колегата Кобан, ако не възразявате. Да, моля. Благодаря, господин председател. Не забравяме, че е, нашият Бог Господ е бил бежанец на времето е, и наистина не може човек да, да дигне ръка срещу страдающите, но какъв е проблемът? Ако даваме повече средства, ако помагаме още повече от сега, това ще бъде притегателен фактор ще насърчаваме бежанците да, да се стичат към, към Европа. И ние не можем да си позволим този наплив. У нас има безработица. Как да устроим всички тези новодошли? Не смятате ли вие, че хвърлянето на повече пари ще насърчи повече иммигранти? Господин Селимович, да отговорите. Благодаря, господин Кобан аз съм, не мога в никакъв случай да се съглася с вас. Защото да се помогне на една страна по административен и финансов начин да се справи с положението, няма никакво отношение към иммигрантския поток. Те не знаят за това. Тоест, ефектът тук, специално за увеличаването на миграционния поток, дори за намаляването му, ако щете, е, ще бъде пренебрежим. Тук става дума да помогнем на една страна, на Босна и да се справи с положението по един достоен, приличен начин. Благодаря. Госпожа Билди има думата за минута и половина. Благодаря, благодаря, господин председател. Затварянето на Балканския маршрут е, е, е така или иначе факт, защото всички, макар и неохотно го признават. 80% от псевдомигрантите е, в Босния и Херцеговия са всъщност економически мигранти, които подлагат на голям натиск европейски страни. Новия Балкански първия път всъщност се отбелязва като спектри. Четвърти от транзитиращите мигранти в... искат да напуснат страната, да потърсят в място в Европа и в крайна сметка никога няма да бъдат експулсирани. Чия е грешката на самия Европейски съюз? Така всъщност ние наливаме милиони в бездънната, бездънто буре на дъна, делва на дъна да не идите в областта на мигрантите. И така или иначе Босна и Херцеговина има своите герои, които се борят за преодоляване на тази е, ситуация, при която Европа капитуля. Господин Коелю, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, колеги, Европейския съюз е място на свобода и на сигурност. И ние трябва да зачитаме в пълна степен основните човешки права. Информацията, която получаваме за случващото се на границата между Босна и Харватия е тревожна. В една област на свободно придвижване, външните граници, знаете, се превръщат в общи. И ето защо имаме общ набор от правила за това как се осъществява граничния контрол. Говоря за шенгенското законодателство. Имаме общи е, права относно предоставането на убежището и връщанията на незаконно пребиваващи. Проблемите не са малко, трябва да се намерят и решения. Призовавам комисията да използва механизма за оценка по Шенген, за да можем да идентифицираме проблемите и освен това комисията би трябвало да препоръча конкретни решения. Не означава това, което казвам, че трябва да отворим вратите си широко. Не всичко обаче зависи от граничния контрол. Необходимо е да гарантираме спазването на основните човешки права, да гарантираме хуманитарна защита, хуманни условия за тези хора. Държавите членки отказват да приемат реформите за които ние отдавна пледираме. Имаме нужда от функционираща система на убежището, функционираща система за връщанията. Имаме нужда от стабилна агенция за защита на границите, която да работи ефективно. Господин председател, още веднъж ще платим сметката за слабостите на най-силните. Господин Пицула за една минута. Благодаря, господин председател tim porastom nezakonitih prelazaka granice, prvenstveno iz susjedne Bosne i Hercegovine. През 18-та година е, Хърватия отбелязва значително нарастване на е, броя на пресичащите границата от Босна и Херцеговина особено. 57% е ръстът само за една година. Отново напомняме, че най-дългата сухопътна граница в Съюза от външните граници е именно харватската и а, е, Харватия, за разлика от свои съседи, държави членки на Съюза, не е, издигнали, не е издигнала телени огради. Множеството желаещи да преминат границата с Харватия от към босненската страна, в момента обитават импровизирани места за, за изчакване. Харватия, разбира се, подкрепя световното съглашение в Маракеш. Европейския съюз с пълно право очаква от държавите членки да зачитат основните права и свободи и да заклеймява онези, които ги нарушават. В същото време съюза трябва да помогне на онези, които не разполагат с достатъчно средства, а се нагърват с огромен европейски проблем. Господин Джамбаски. Господин председател, благодаря ви, уважаеми колеги. Република Харватска има всички основания и всяко право да защитава своите граници. Да не забравяме, че Република Хърватска е външна граница за Европейския съюз и пази гражданите на Европейския съюз. Така че Република Хърватска не може да бъде обвинявана за това, че охранява границите си. Нека не насърчаваме престъпления. Нелегалното, незаконното преминаване на една граница е престъпление, не е нарушение. Не може да бъде оправдавано и не може да бъде поощрявано. Всяка една граница трябва да бъде преминавана на законните държавни контролно пропускателни пунктове. в тази връзка всеки един разговор който насърчава нелегалната миграция работи срещу сигурността на европейските граждани. всеки един разговор който оправдава нарушаването на закона работи срещу сигурността на европейските граждани. нелегалната миграция уважаеми колеги не е право не е човешко право а защитата на правата на свободите на здравето на всички европейски граждани е задължение на всяка една държава. благодаря ви. Uh, thank you very much. There is, is there a А, реплика? Да, заповядайте. Ще приемете, да? Благодаря, господин председател. Да попитам господин Джамбаски е, за това настойчиво повтаряне на въпроса за насърчаването на незаконната иммиграция. Та кой в Европа иска да, да види такава незаконна иммиграция? Онези, които настояват за зачитане на човешките права и за отпускане на съответните европейски средства, не, не са за насърчаване на незаконната иммиграция. Напротив, ние се стремим тези средства да отидат за спазване на международноправните норми, за, за защита на нашите граници и за хуманно отношение към беженците. Кой желая незаконна миграция, господин Джамбаски? Уважаема колега, много колеги в тази зала дори насърчават незаконната миграция и я оправдават. Има колеги европейски представители в тази зала, които открито адвокатстват на незаконната миграция насърчават я и я поощряват. и това е вредно и това е насочено срещу сигурността на европейските граждани и това е насочено срещу социалните системи на европейските граждани. фалшивата теза че нелегалната миграция е право е фалшива теза. благодаря. domnul radoș un minut și gospodine predsjednie gospodine povjerenie kolegice i kolege благодаря, господин председател. Харватия е поставена в ситуация, при която съседните държави, които са преди Харватия, отварят границата си, защото не са в състояние да ги контролират нито потоците мигранти. А други държави, които са, така да се каже, приемащия край, е, изграждат е, прегради. Ние сме поставени в много трудно положение. Ние е, сме страна по редица международни конвенции и споразумения, включително договора за мигранти мигрантите. Но едновременно с това нямаме начини и средства да действаме съгласно тези международни принципи. Затова изпадаме в положение като настоящето. Говорихме тук. днес предстои да говорим за доклада за Европейския омбудсман но се оказва, че начина за прехвърляне на мигранти и търсещи обежище не работи. Не се прилага правилно и едновременно с това става ясно, че някои е, страни на транзит наистина нарушава Дъблинския регламент. Така че трябва да решим какво значи е, солидарност. Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. В началото позволете ми да благодаря на хрватската полиция. Не е лесно. Вършат си работата изключително добре и защитават външните граници на Съюза. Повече от 20 Двама, 22 000 души. Бежанци, кандидати за закрила са на територията на Босна. Те влязоха през тази година. Много от тях поискаха статут на международна закрила. Отпуска им се хуманитарна помощ. От началото на кризата 31 милиона са дадени за помощ на тези хора, за изграждането на места за подслон и за други инициативи. Трябва да се помогне на хрватските власти. Освен това, самата помощ за Босна трябва да бъде е, подсилена, за да може не само да се помогне на онези, които имат право на статут на международна закрила, но и за да бъдат върнати по държавите, има тези, които нямат право на такава. В Босна ставаме свидетели на засилен екстремизъм, фундаментализъм. Хората в Босна винаги са живели в несигурна обстановка. Днес вече региона има нови ценности трябва да се спре радикализацията, трябва да се спре даването на пари с цел радикализация. Това е много важно, ако искаме да избегнем трагедии, като тези, които се разиграха във Франция, Германия и Белгия. Благодаря госпожа Киенге за една минута и половина. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. При е, затварянето на унгарската граница, лесно можехме да предвидим, че балканския маршрут ще се поизмести и през лятото, това лято, положението на босненско-харватската граница се влуши значително. Станахме свидетели на, на нарушения правата на човека, на редица административни неблагополучия по линия на даването на международна закрила и положението се влушава е, е, биват връщани е, бежанци, мигранти, станали жертва на една жестока игра между каналджиите, трафикантите и, и полицията. Хиляди човешки живота са изложени на опасност по границата при ужасяващи битови условия, минусови температури и, и така нататък. Човешкият живот е свещен и трябва да бъде опазван. Съвсем наскоро в Маракеш е, делегацията на Европейския парламент е, заяви категоричната си подкрепа за приемането на Световното съглашение за миграцията. Това е преди дни. И това трябва да се има предвид в нашата работа. Не можем да допуснем да оставим сами на себе си, на собствените си възможности, нито Харватия, нито Босна и Херцеговина. От началото на годината около 23 000 души са влязли в, в, в Босна и Херцеговина на път към Европейския съюз. И аз с гордост мога да заявя тук, в сърцето на европейската демокрация, че хуманното отношение следва да вдъхновява всичките ни действия. Господин Преда за една минута. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик за Босна и много внимателно следя събитията в тази страна, специално в областта на миграцията. Е, разговарял съм и с господин министъра Мектич и наистина настоях пред него да се справят с положението възможно най-добре взима е. Положението на мигрантите се затруднява още повече. Освен това, е, съществуват и мигранти, които са върнати от е, Харватия както и опити да се използва ситуацията за политически цели. Тук отново чухме от дясно гласове, че едва ли не само Путин може да реши положението в Босна и Херцеговина което няма никакъв смисъл. Комисията вече каза, трябва да помогнем на тази страна и би трябвало да, да запазим хладен разум. Сега преминаваме към спонтанни изказвания от залата. Петима колеги са заявили желание за изказване. Йоанна Ловко. Давай, надам се да чу бити Благодаря, господин председател. Е, надявам се, че както каза и докладчика по темата Босна, господин Преда, е, няма да се стигне до голяма политизация на този е, проблем, защото май това се случва в Босна. Имаме финансов проблем. Много мигранти, освен това, се събират на границата с Харватия. Харватия има задължението да опазва своите граници. Те са граници на ЕС. Тя трябва да блюсти за сигурността на Европейския съюз. Мисля, че Харватия спазва всички международни разпореди. Призовавам правителството в Сараево да започне да работи за решаване на проблема сериозно, заедно с международната общност. Проблема трябва да се разреши а, и да се изкоренят първопричините за него – Проблема със сигурността не може да бъде проблем само на една страна. Госпожа Грапини. Благодаря, господин председател. Господин комисар, ще започна с казаното от вас. Положението е тежко за местното население. Аз сметам, не бива да прибързваме, е, да обвиняваме е, било то Босна, е, било то Харватия. Европейският съюз трябва да си даде сметка, че има и своите недостатъци, че е, е, уредбата не е изчистена до край, е, независимо, прочим, от самата уредба за убежището. Всеки ден ставаме свидетели на пробиви на, на терористични атентати, както тук наскоро в Страсбург. Дори една държава, разполагаща с целия административен и финансов капацитет, не може да се справи с този проблем. И следователно, комисията трябва скрупулезно да, да анализира реалната обстановка, реалната бежанска и, и, и миграционна обстановка. И разбира се, тук не става дума за законната миграция, е, е, е, става въпрос за нередовна економическа миграция. Господин Мария Сина има думата. Благодаря, господин председател. От колегите чувам, че има проблеми на босненско-хрватската граница. 5000 бежанци са там. А можете ли да си представите какви са проблемите на остров Самос? В момента само на острова пребивават 6000 бежанци но днес чувам да се говори само за проблеми, нито едно решение как изобщо са стигнали тези хора до Босна и Херцеговина, как са преминали през другите държави. Говори се за през Турция, как с Turkish Airlines ли са прелетели, кой носи отговорност за това, че тези хора изобщо са стигнали до Босна и Херцеговина. Оттам трябва да започнем. Разбира се, има договори между Босна и Херцеговина и Европейския съюз, е, Харвация и иска да влезе в Шенген и така нататък. Ако е, е, Харватия влезе в Шенген, това ще привлече нещата, както в, иммигранти, както в Гърция. Госпожа Уорд. Shame on them. Е, искам да кажа, че хората от крайното дясно тук е, трябва да се срамуват. Защо използват, експлуатират трагедията от Страсбург преди два дни и говорят против мигрантите, а всъщност оголват антимигрантското си лице. Мигрантите в Босна са в нечовешки условия. Те живеят в бедност, студ. Хората, когато са в тежки усилия, винаги мигрират и ние трябва да им помагаме. Имам една приятелка, Даница Юришич. Тя е бежанец от Балканската, от войните на Балканите преди 20 на години. Тя знае какво е лицето на войната. Тя помага на мигрантите в нейната страна, помага и на много хора във Франция, където живее. Тя живее в Париж, работи е, с организации като Care for Calais, е, грижи за Кале. Тя помага на мигранти от така наречената джунгла. Искам да призова всички да направят нещо, защото зимата настъпва, а на кале има мигранти. Госпожа Шлайн. Благодаря, господин председател. Удовлетворена съм, че най-сетне комисията проговори за положението на босненско-хрватската граница. Преди три месеца аз и 20 колеги още призовахме комисията да обърне внимание на отчаяващото положение, в което се намират хиляди беженци по границата. Е, е, и, и е, Human Rights Watch, правозащитната организация, дава множество сведения, които се подкрепят и от други наблюдатели, от които следва, че комисията е информирана достатъчно добре за нарушенията на, на харватските власти. И пита се какво ще направи комисията. Е, как комисията ще даде отговор достоен е, за е, защитата на основните права и свободи на хората? Накрая ще тези, тези хора имат правото да поискат обежище, когато постъпят на хрватска територия. И процесът трябва да бъде наблюдаван от независими страни. Изумително е, че не може да бъде решен проблема, че, че се разчитам на други страни да, да, да компенсират недостатъците на други. Комисарят. Благодаря, господин председател, уважаеми евродепутати. Благодаря за много интересния е, и разгорещен дебат. Разгорещен на първо място бих казал, защото съм абсолютно несъгласен с тези, които е, е, критикуват комисията и винят комисията. Разбира се, всички имаме своята отговорност без съмнение. Е, да, трябва да се направи нещо повече, но нека не се обвиняваме е, взаимно но и не винете комисията, защото комисията полага усилия ежедневно 2 е, милиарда евро са предоставени за спешна нужда на мигрантите и беженците в Босна и Херцеговина. Е, тези пари минават през международни агенции, предоставят е, дрехи, храна, е, място за настаняване, здравни услуги и така нататък. Да, знаем, че положението през зимата е особено проблемни, но ние предоставихме над 7,5 милиона евро за предоставяне повишаване капацитета за идентификация, подпомагане на мигратите, за подпомагане на Босна и Херцеговина за добро разумно настаняване на мигрантите през зимата и това продължава. Подпомагаме и съответните общини, които са засегнати от мигрантския поток. Разбира се, има и допълнителна помощ и това са над 24 милиона евро от 2017 година. Това е всичко, това са средства за управление на границите и подпомагане миграцията. Поддържаме непрекъснато като контакт с харватските власти, подпомагане на, прилагането на европейското законодателство. А що се отнася до а, лошо третиране на мигрантите и отказ от доста убежище в Европа, продължаваме да следим. Ние вярваме, че Хер... Харватия ще изпълни своите задължения и работим в тясно съ сътрудничество с Босния и Херцеговина. Едновременно съзнаваме и отчитаме, че Босния и Херцеговина трябва да работи по, по-добре за прилагането на собствените си мигрантски процедури за миграция обежище. Тук съм съгласен, съгласен, че трябва да помогнем и да поставим изисквания към Босна и Херцеговина. Що се отнася до координацията, ние правим всичко необходимо, за да избегнем влушаване на положението на границата. Правим всичко по силите си, господин председател, уважаеми евродепутати, благодаря благодаря за проведената дискусия. Председателят, благодаря господин еврокомисар. С това приключваме този дебат. Благодаря на всички колеги, които се включиха. Продължаваме с следващата точка от дневния ред имам, следват разисквания по случай на нарушаване на човешките права. Първата тема ще го бъде Иран и по-специално случая на Насрин Сотуде. Госпожа Хаутала, две минути. Добро утро, господин председател, господин комисар. Днес сме се събрали да говорим за Насрин Сотоде. Ще говорим най-вече за нейното преследване. Тя е смела адвокатка в областта на човешките права. Осъдена е, защото просто защитава човешките права в Иран. Тя се бори най-вече за правата на жените. Те не трябва да бъдат задължавани да носят хиджаб. Аз вярвам, че Иран няма как да се радва на светло бъдеще без да овласти своите жени. Ето защо сега в Иран има много жени активистки, които се опитват да демонстрират, че жените са важна сила в тази страна. Ние призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на Насрин Сотуде – тя е носител на наградата Сахаров от 2012 година. Имаме специалното задължение да следим какво се случва с нея, как работи тя. Всеки път, когато лауреати на наградата Сахаров са преследвани, ние реагираме. Използваме дипломатически канали. Време е да заявим публично своята тревога и своите изисквания тук в парламента. Настояваме, освен това, делегацията на Европейския съюз в Иран, която представлява съюза и неговите държави членки, да следят какво се случва с нея, да я посетят в затвора и да предадат нашето изискване за незабавното и безусловно освобождаване на населенството де. Искам да спомена и тревогите, които бяха споменати неодавна във връзка с жилищния фонд – в Иран. Много хора там страдат и поради засушаването. Искам да изразя нашата солидарност с всички тези хора. И в заключение искам да кажа, че не трябва да забравяме ужасното въздействие на санкциите на САЩ върху народа на Иран. Благодаря, господин Танак, за една минута. Уважаеми господин председател, радвам се, че днес поставяме въпроса на Сринсато, носител на наградата Сахар, Сахаров и активист на човешките права. Подобно третиране е абсолютно невъзможно и, и говори е, за липсата на каквото и да е зачит на човешките права права в Иран пред този теократичен Рим. Нека да припомним, че това не е единствен случай. А, аз винаги съм поддържал мнение, че въпроса за договор за ядрените оръжия, но това не бива да поддържаме положението, което съществува в Иран с човешките права. Освен това, тази резолюция поставя въпроса за редица задържания на европейски раски граждани. Отношенията, случая на Сринсото, де помрачава и отношенията между Великобритания и Иран. Надявам се тя да бъде с семейството си на коледа. Госпожа Ернст, минута и половина. Госпожи и господа, искам да кажа три неща. Първо, солидаризираме се и абсолютно безусловно с всички хора в Иран, ко които се борят и демонстрират против корупцията и, и нечовешките условия. Е, шофьорите, които не получават е, заплата, е, еколозите, активисти, които е, се борят е, за по-чиста околна среда. Не може да бъдеш е, хвърлен в затвора, само защото протестираш и изразяваш мнението. Второ, искаме незабавно освобождаване на Астрин Сотоде и съпруга и тя е смела жена, останала в Иран, за да поддържа жените, които се борят за правата си. И а, за мен е недопустимо е, но, носителка на наградата Сахаров да бъде хвърлена в затвора и да очаква Иран подкрепа от нас. Но те, тези жени, които са протестират против ли, носенето на кърпа за глава. Човек е роден свободен и, и ми, това ми е най-малкото, да трябва да искаме. И освен това, е, ние категорично отхвърляме ядреното свръхвъоръжаване и не можем да допуснем един е, евро, американски президент, който се изживява като императора на Ром, нещата нещата да се заострят. Така че ние смятаме, че трябва да възразим и срещу санкциите на САЩ. Госпожа Гомес. Е, лауреатката на е, наградата от 2012 бе в затвора, е, когато връчвахме наградата. Тя така и не достигна до нас. Тя, тя излежава присъда в Иран за правозащитната си дейност. Друг правозащитник също е арестуван, обвинен в вражеска пропаганда е, и именно за популяризирането на практиката на е, неносенето на, на, на булото, на хиджаба е, на публични места. А, а Иран, Иран е хилядолетна цивилизация с един буден народ, който чието права са погазвани от един брутален режим. Напоследък, разбира се, се правят някакви усилия в Иран не се прилага толкова широко смъртно наказание. Обаче репресивната държавна машина е, просъществува всеки ден. И гражданите на Иран е, нямат друг избор, освен да се противопоставят с цялата храброст, на която са способни. При посещението си на място аз се убедих в това. И ние призоваваме категорично за освобождаването на всички е, правозащитници, лишени от свобода. И колкото повече настояваме за това, във всяка всяко едно отношение с Иран. Ораторът е, е прекъснат от председателя, госпожа Шаке. Благодаря, господин председател, господин комисар, е, колеги. Е, колеги Нейното, нейното семейство е, е, плащат огромна цена е, за това, че тя просто като правозащитник, като юрист по правата на човека е, си върши работата. И аз съм благодарен на възможността е, да, да изправя глас в защита на нейната свобода. Исламският режим отново е лишил свобода на Зрин. Този път, защото тя си позволя да защити едни храбри жени, които желаят да получат свободата на избор, да носят или да не носят хиджаба. И от съществено значение е върховният представител Могерини да говори и е, е, при закрити врата и публично в защита на тази правозащитница и на други като нея в Иран. Е, трябва да говори госпожа Могерини за основните права и свободи в Иран и особено на жените и правозащитниците, които отправят едно законно и умерено искане да не бъдат принуждавани да носят един религиозен символ. Благодаря. Господин Келам. Благодаря. Мисля, че е, е символичен факта, че носителка на наградата Сахаров, е, защитница на човешките права, е, е хвърлена в затвора и е там вече 6 месеца, даже повече, само защото се е противопоставила на изискването да се носи хиджаб на публични места. През 2018 година ставаме свидетели на сериозно нарушаване на човешките права в Иран. Погледнете доклада на Amnesty International за страната от преди 7 дни. Там се казва, че в Иран има една многостранна криза, в основата на която стоят економични, економически проблеми, проблеми свързани с човешките права. В резултат на кризата властите засилват своята хватка. Има стачки на различни типове служители, след които студенти, шофьори, е, държавни е, служители, всички те протестират срещу влушаването на стандарта на живота, срещу корупцията, искат реформи. Ние изискваме, настояваме на първо място за незабавното освобождаване на населенството Оде. Но няма да е достатъчно само да пледираме за нейното освобождаване. Това няма да промени поведението на властимащите имащите в Иран. Европейската комисия и правителствата на държавите членки трябва да приложат рецептата, която беше формулирана от Европейския парламент преди много години. Тази рецепта се очертава и в днешната резолюция. Всички отношения, които имаме с Иран, трябва да се поставят на основата на безусловното зачитане на човешките права на населението на Иран, както и на зачитането на върховенството на закона и свободата на словото. Думата има госпожа Шойдрова за една минута. Кои за отделени слова дами и панове. Летос в лете дошло в Ирану к увезени далши, с охранкиня. Благодаря за думата, госпожи и господа. Положението в Иран е много сериозно. Хора биват арестувани. А, а, а, включително на де, за която е е, е, политически, е, политически затворник и отстояваща женските права. Тя е носител на наградата Сахаров и се бори за правата на малцинствата и за правата на жените. Още повече, че това още е една основание да я закриляме, тъй като там се прилага смъртно наказание, включително и е, политически затворници. Искаме освобождаването на Насрин и други политически затворници. Радваме се, че това обединява всички политически сили. Сега господин Вайденхолцер е, е, е, през 2012 година на Сотуде получи наградата Сахаров отново в затвора. Едно от обещанията на новоизбрания президент Рояни беше да я освободи. Това тогава се смяташе за първи положителен знак правителството да помисли за правата на човека. А, пр парламентарната делегация, в която и аз участвах, имахме възможност да се срещнем с него и да проведем конструктивен разговор. Дългогодишното и задържане за нас е сигнал за тревога. Призоваваме Иран да гледа сериозно на правата на човека и да направи всичко необходимо за напредък. Това се отнася и за положението на хора с двойно гражданство, като Камран Гадери. Настояваме за незабавно освобождана на Сотоде така и на Сахо Банахи, който, така че след 6 години най-сетне да може лично да получи наградата Сахо в, в Страсбург. Господин Белдър е... Благодаря, господин председател. Исламската република Иран е все още фундаменталистка държава. Ежедневно сме свидетели на опитите на религиозните лидери на тази държава да опазят е, публичния си статут е, на всяка цена. При това положение трудно могат да бъдат зачитани правата на човека. За това и говорим ние в нашата резолюция. И преследването, на кое е подложена на зринството, е класически пример за, за поведението на, на режима. А тя е сред повече от стотина хвърлени в затвора правозащитници. И ние би трябвало постоянно да, да сме в контакт с иранските е, власти и да настояваме, е, не на последно място, да бъдат освободени и преследваните християни. Благодаря. Госпожа Бастерек, една минута. Благодаря, господин председател. Е, света като че ли е залят от една вълна на феминизъм. Хората са недоволни от е, качеството на живот на жените по света. Трябва обаче да спомена конкретно на Сарин Сотоде. Тя е наистина героиня. Хвърлена е в затвора заради своята дейност – Знаете, тя е носител на наградата Сахаров от 2012 година, защитава правата на жените в качеството си на адвокат. Тя се противопоставя на изискването да се носи хиджаб на публично място в Иран. Ако наистина ни интересува човешките права, ако милеем за тях, би трябвало да говорим за хилядите изчезнали, хилядите екзекутирани от иранския режим. От 80-те години насам универсалните човешки права в Иран се потискат. Европейския съюз трябва да се бори за правата по целия свят. Благодаря. Госпожа Паркър за една минута. You, Благодаря, господин председател. Нищо не е по-близко до човека и по-скъпо от религи... вероисповеданието. Изразя, израза или не на на религиозната принадлежност е нещо много присъщо и скъпо на хората. Носенето на хиджаб е част от това право, но нека жените имат право дали и кога да носят хиджаб. Жените в Иран са не само под социално, но и под държавен натиск и това е посегателство върху човешките, човешкото достоинство. Иран трябва да се вслуша в гласа на народа и да даде право на гражданите на избор. Господин Фоект не е в залата. Господин Занонато, една минута. <clears throat> Grazie Presidente. Mi unisco alla richiesta per il rilascio immediato di... Благодаря, господин председател. Аз подкрепям призива за незабавното освобождаване на Станисото де още днес и на, на другите правозащитници, хвърлени в затвора по, по, простата причина, че са упражнили правото си на, на изразяване на, на лично мнение. Е, е, изразявам загрижеността си за влушаването на, на положението за правата на човека в Иран и аз смятам, че е, контактите на външната служба на Съюза с иранската страна трябва да продължат и въпросът да се повдига при всяка възможност. Подчертавам, че от съществено значение е договореността за ядрената промишленост на Иран да, да, се запази. Не, не бива да се пристъпва към нови санкции, които биха навредили економически на Иран, но биха и влушили положението на правозащитниците в страната. И, и това, ако щете, е по-важна и по-отрицателна последица от всякаква економическа последица. Е, делегация на Съюза е, трябва да се е, отправи към Иран, да, да, да задълбочава диалога, е, в при пълно спазване на правата на човека. Спонтанни изказвания сега. Е, трима са се записали. Господин Петър. Госпожа Петер, извинете. Благодаря, господин председател. В последните няколко месеца станахме свидетели на много арести на представители на опозицията срещу режима в Иран. Съответно последваха екзекуции, много политически затворници бяха екзекутирани. Иранският режим не арестува само борци за човешки права. Той арестува и обикновени жени и хора, които протестират. Случая на Насрин Сотоде и на други жени е пример за това, което казвам. Политическите репресивни режими не търпят несъгласие. Аз много се тревожа за състоянието на човешките права в Иран. Много се притеснявам и относно ядрената дейност в страната. Искам да разбера какво се случва в рамките на разговорите с иранското правителство, дали се говори за екзекуциите, дали се говори за онова, на което се подлагат политическите затворници за насилието. Госпожа Уорт. Вчера връчихме наградата за Сахаров на Олег Сенцов, въпреки че той е в затвора. Както бе и на Сринсута, тя е правозащитник от Иран, която е обект на сериозни атаки от правителството за своята правости за своята дейност. Необходимо е европейските институции да подкрепят правозащитниците, особено лауреатите на наградата Сахаров. Те са част от нашата от нашето семейство. Това е начин да работим за повече сигурност в света. Като Европейски парламент ние трябва отблизо да следим съдбата на носителите на наградата Сохаров. За това призовавам властите в Иран незабавно и безусловно да освободят Насрин и да свалят обвиненията срещу нея. Присъединявам се към колегата Танок също за за Гранин Радклиф, която е в затвора от 2016 година. Председателят благодаря. Има още един желаещ за изказване господин Шафхаузер и след това господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председател. Възползвам се от възможността да се изкажа по въпрос, на който държа. Първо бих искал да кажа, че е, е, естествено аз разбирам е, това, че се заклеймява иранската страна, особено що се отнася до правата на човека, е, но все пак да не поддържаме двоен стандарт. Бих искал да напомня за това. Например, що се отнася до преследваните християни в Китай, в Турция, в Алжир е, и в много други страни. Е, следователно трябва да бъдем бдителни, да, да бъдем последователни и да, и да мерим с един е, аршин. Освен това, Иран е велика цивилизация, подложена на не, неколкократни посегателства от страна на е, е, режима на имамите. И, е, е, прочем, е, това ме навежда на мисълта за независимата позиция на Франция, за политиката на Израел, за политиката на Съединените щати. В крайна краища всяка държава е суверенна. Това искам да кажа. И Европа би следвало да поддържа равновесието между различните сили и интереси. Благодаря, господин Лопес Агилар, има думата. Благодаря, господин председател. Европейският парламент вчера връчи награ... присъди наградата Сахаров за 2018 година. През 2012 година тази награда бе присъдена на Срин Сотоде, правозащитник, кое, която работи в много трудни времене. Али Хаменей, който управлява Иран през 2000 даде по, по, беше помолен през 2018 година Международната асоциация а, на правозащитниците да а, освободи Насрин Сотуде а, задържана заради своето застъпничество за правата на човека. Е, тя винаги се е застъпвала за правата на човека и жените, включително и в качеството си на бивш министър на правосъдието. Тази жена трябва да бъде освободена не, незабавно. Сега благодаря. Господин Мимица има думата. You, Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Ние смятаме, че най-добрият начин да се борим за човешките права по света е да оказваме дипломатически натиск и да разговаряме с съответните власти. Това винаги е бил нашия подход и по отношение на Иран и нарушаването на човешките права там. Върховният представител и е всички ние повдигаме въпроса за човешките права по време на всички срещи с иранските власти на всички нива. Никой не може да се похвали с същата ангажираност като тази, която има Европейския съюз по въпроса на смъртното наказание в Иран, потъпкването на човешките права и положението на борците за човешки права. Дълги години вече следим ситуацията с лауреатката на наградата Сахаров на Съинституда и съпруга Ереза Кандан. През 2012 година, знаете, госпожа Сотуде получи наградата Сахаров. По този начин ние почетохме нейните усилия за това да е, осигурява защита на е, борците за човешки права. Тя се застъпва за правата на жените, освен това, за онези, които са лишени от свобода. През 2010 е, година знаете, че имаше присъда за госпожа Сотуде през 2010 година. Три години по-късно тя беше пусната от затвора и продължи да се бори за защитата на човешките права. Въпреки това, тя беше задържана през юни тази година, а нейният съпруг беше задържан през септември. Той пледираше за нейното освобождаване. Европейския съюз следи случая с госпожа да разговаря с иранските власти на всички нива, включително в рамките на диалога на високо ниво ЕСА и Иран. Всеки път, когато разговаряме с ирански представители, ние казваме колко се тревожим за човешките права в Иран и отношението, което получават борците за човешки права в тази страна. Държавите членки също повдигат всички тези въпроси в рамките на двустранните разговори с иранските власти. Нашата ангажираност по въпроса доведе до конкретни положителни стъпки от страна на Иран. Иран промени неотдавна законодателството, свързано с притежанието и разпространението на наркотици. Съответно, това оказа положително въздействие върху екзекуциите поради подобни престъпления. Е, ние искаме освен това да има незабавен мораториум върху екзекуцията на непълнолетни лица. Призоваваме за безусловното освобождаване на госпожа Сотуда и нейния съпруг. Те трябва да имат достъп до адвокат, е, когато да изберат сами. Трябва да имат право да общуват с е, децата си и не трябва да бъдат тормозени или изтезавани по какъвто и да било начин. В заключение искам да кажа, че ви благодаря за вниманието във връзка с госпожа Сотуде. Ще продължим да работим с вас и ще продължим да разговаряме и с иранските власти, за да се погрижим в крайна сметка за освобождаването на госпожа Сотуда и нейния съпруг. Благодаря, господин Мимица. Искам да спомена, че са внесени 6 проекторезолюции по тази тема. Дебата приключи, гласуването ще е днес. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Добър ден, добре дошли. Време е за следващия дебат. Става дума за Египет и по-специално положението на защитниците на правата на човека. Престои изказване, престоят от групата на съдокладчиците. Първо господин Жорди Соле. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Компромисната е, резолюция, надявам се, се ползва с широката подкрепа на Камерата. Е, текстът е ясен в две отношения. Е, първо, е, по най-силен начин до ден днешен парламентът заклеймява ужасяващото положение за правата на човека в Египет. И на второ място, категорично се заявява позицията на Европейския съюз, неговата готовност да засили мерките си и постъпките си за защита на правозащитниците в Египет. Парламентът заявява ясно и недвусмислено. Не, не бива да се допускат повече отстъпки пред един режим, който е погазил е, изцяло правата на човек. Ние внимателно ще е, наблюдаваме работата на е, съвета по асоцииране с Египет, който ще се състои е, след няколко е, дена е, и ще настояваме за правата на отделните правозащитници, посочени в резолюцията. Благодаря. Господин Танък има думата. Господин председател, винаги съм бил приятел на Египет и винаги съм подкрепил президента си си усилията му да стабилизира държавата. Разбирам, че положението за сигурността е много сигурно в крепкото равновесие на тази страна. Очевидно, е, Египет е под заплаха от тероризъм, но това не може да бъде извинение за посегателства върху човешките права на гражданите. Аз съм при притеснен от третирането на журналистите и медиите. 1500 души твърди се са екзекутирани през последните 4 години, което е също тревожен, тревожна тенденция, особено предвид масовите процеси. Както знаем, винаги борбата с протероризма е, трябва да върви ръка за ръка с основните права на хората, а в момента този баланс Палас в е, Египет не съществува. И аз мисля, че Европейски съюз трябва да упражни натиск в това отношение. Сега господин Игнацио Корао. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин комисар, госпожи и господа. Още веднъж говорим за Египет, страна, която е на първо място, според мен, по нарушение на човешките права. Там, знаете, се използват дори и електрошокове и това третиране в кавички се прилага спрямо половите органи на непълнолетни. Призоваваме за промяна на положението, но не, не чуваме Нищо, не, не, не виждаме никаква ответна реакция, само арогантност. Джулио Реджени, един италянец, беше брутално изтезаван и убит преди 3 години в Египет. Само, че е, няма да има справедливост. Мисля, че няма да се въздаде правосъдие. Трябва да призовем за мерки в това отношение. Обръщам се и към комисията – ще вземете ли отношение във връзка с Египет и извиването на ръце, на което ставаме свидетели? Нарушават се човешки права. Благодаря, Урбан Креспо. Е- Благодаря, господин председател. През 2013 година е, египетската армия е, уби стотици протестиращи в Кайро, никой не е подведен от, под отговорност, а 75 от арестуваните демонстриращи са осъдени на смърт. Но това е красноречиво свидетелство за бруталния характер на египетския режим. Повече от 1500 души през последните години са изчезнали безследно. Хвърлени са в затвора без съд и присъд. правозащитници е, също са хвърлени в е, затвора. Е, търсещи обежище са незаконно експулсирани от страната. А според Европейския съюз, видите ли, Египет е пример за една умерена политика и добросъвестни търговски отношения. Нищо, нищо подобно. Е, всякакви отношения, всякакви договорености, в това число външно-търговски с египетската страна, следва да бъдат суспендирани. И ние призоваваме държави членки, и в това число Испания, престанете е, да продавате е, оръжия и техника, специални разузнавателни средства на, на Египет. Економическият интерес не може да, да вземе превес. Благодаря, госпожа Пост. Благодаря, господин председател. Амал Сати, е активистка на правата на жените в Египет, бе осъдена на две години затвор за нещо, което хиляди жени правеха, за това, че е качила в интернет видео за сексуалния тормоз върху жените, обвинявайки правителството, че нищо не прави. Египетското правителство трябва незабавно да освободи всички правозащитници, мирни активисти, блогъри, журналисти и адвокати е, да преустанови е, смъртното наказание и преследването на НПО. Е, смъртно наказание се прилага включително за деца под 18 години. Това е срамно за Египет. Председател Председателя благодаря. Марията Шаки има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар, колеги. Много в Европейския съюз гледат на Египет като важен партньор с цел справяне с тероризма, управление на миграционните потоци и гарантиране на безопасността и стабилността в експлозивния близък изток. Да, Египет е важна страна и ето защо е много важно да не, поправяме, да не повтаряме по-скоро грешките на миналото. В Египет, знаете, станахме свидетели на сериозно потъпкване на човешките права и в крайна сметка се стигна до нестабилност. По-настоящем същото се случва и това е една бомба с часовников механизъм. Потискат се различни журналисти, борци за човешки права, нарушават се правата на много хора, на различни организации. Тази криза с човешките права засегна и много хора в Европа. Знаете за случая с изчезването и намирането на тялото на Джулио Реджени. Засегнато и е египетското население. Искаме естествено да разберем какво се е случило с Джулио Реджени, само че не ни беше дадено разрешение да пътуваме до Египет. Мисля, че това е много проблематично, тъй като е необходимо да можем да водим разговори с нашите събеседници в страната и онова, което се случи е тревожно. Ние трябва да можем да изказваме своята тревога относно потъпкването на човешките права в страната. Госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Аз проявявам е, личен интерес към тази проекторезолюция по две причини. Е, първо, е, Египет е стратегически и економически партньор на Европейския съюз. И е, е, наистина е, по случая Джулио Реджени, е, е, брутално е, изтезаван и убит през 2016 година, все още не са изчистени отношенията между Италия и Египет. Е, в Египет тече институционална реформа. Е, ние се отнасяме дружески към е, народа на Египет. Е, гледаме на Египет като на партньор в процеса на демократичната реформа. Е, приветстваме свободата на мнението и, и в реалното, и в електронното пространство. Това са основите наистина на едно плуралистично общество. И следва да се търси разговор между различните заинтересовани страни в страната, за да се избегнат стълкновенията и насилието. Положението, разбира се, не е идеално. И ние все така настояваме египетското правителство да разследва случая на Джулио Реджени. Е, е, нека да не бъдем водени от политически съображения, прочим, а, от хуманната грижа за близките на преследваните. Благодаря. Господин Свобода. Уважаеми господин председател, господин еврокомисар в Египет, за жалост сме свидетели на, огромно, на посег, огромни посегателства върху правата на човека. Стотици граждани са в затвора само защото искат да използват правото си на събрание или на мнение. Понякога дори нямат без присъда. Е, се в не се зачитат основни права, правила на съдебната практика. Ние настояваме за освобождаване от им. В Египет християните са 10% от населението и въпреки това няма никаква закрила за тях. Те често са обект на посегателства от фундаменталистите. За жалост, Египет са държавите, където много трудно може да се постигне свобода на вероисповеданието. През 2017 година имаше е, множество жертви след атака върху християнския автобус. Преди всичко ние трябва да настояваме за спазване на нашите принципи. Господин а, е, а, е, има, господин Свобода, има синя карта. Ще я приемете ли? Заповядайте. Е, искам да поставя следния въпрос. Кого обвинявате за борбата с исламистите. Правителството, което се бори с тях, е, и е, нека не объркваме причина и следствие. Благодаря, господин е, Свобода, имате думата. že egyptská vláda musí udělat více proto, aby tato... Благодаря. Известно ми е за какво говорите. За това именно споменах този въпрос, че правителството трябва да направи много повече. Сега Пьер Антонио Панцери. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. В Египет е създадена комисия на високо ниво по темата човешки права и това е нещо добро. Само, че в нея работят представители на правителството, включително представители на службите за сигурност. А знаете, те са обвинявани в сериозно потъпкване на човешките права. Може би тази комисия е, е хвърлена на прах в очите. Е, мисля, че трябва да отчетем факта, че в Египет е, е, има борба за власт е, и аз мисля, че ние трябва да гарантираме защитата на човешките права в Египет. В тази страна много журналисти и адвокати са хвърлени в затвора заради това, че просто защитават определени идеи не се търсят доказателства за техните престъпления. Джулио Реджени, италиански гражданин, беше изтезаван и убит от египетските власти преди години и египетските власти се опитват да си измият ръцете. Е, мисля, че ние трябва да работим за защита на човешките права, да имаме дневен ред за човешките права в Египет и затова, господин комисар, прилагам, предлагам да наложите с решителност такъв е, дневен ред. Благодаря от името на ЕКР, господин Андерс Вистисън. Заповядайте. Още веднъж в залата обсъждаме положението в Египет. Искам да кажа, че има тревожни тенденции, но трябва да не забравяме опита, който имаме. Защото отношението на комисията към Египет е белязано от черни петна. Помните нашето отношение към така наречената арабска пролет. Какви бяха последиците за Египет? Последиците бяха разрушителни и за Египет, и за Европа. Египет може да се похвали с економически растеж и ние трябва да насърчаваме този растеж, тази стабилност. Това е от наш интерес. Ние трябва да стабилизираме Египет. Мисля, че тази резолюция създава много проблеми. Мисля, че тя е изключително изкривена, необективна. Има много други държави, които извършват същите нарушения. Ние трябва да дадем на Египет възможността да постигне напредък, вместо постоянно да критикуваме онова, което се случва там. Благодаря. Сега от името на Обединената левица госпожа Матиеш. Е Благодаря, господин председател. Да, Египет е важен партньор на Европейския, Европейския съюз, свързвани обща история. От 2009 година египетските власти не спазват поетите ангажимени, споразумени. Ние имаме економически спогодби с Египет, но не бива да продължаваме да затваряме очите пред системното нарушаване на човешките права единствено в името на търговската политика това, което се забранява в Египет. Права на мнение, правила, права на събиране не ни позволява да проявяваме разбиране не можем да затваряме очи пред затварянето на чове... нарушаването на човешките права. Това, което научаваме, изглежда е само върхът на айсберга. Египет трябва да защитава правата. Сега Анна Миранда Зелените. Gracias, presidente. Señor comisario, la Unión благодаря, господин председател. Господин комисар, Европейският съюз продължава преговорите с Египет. С една страна, която преследва и убива правозащитници. Е, ние от първа ръка се убедихме в това и е, предадохме своите констатации на върховния представител в контекста на политическия диалог. Нашата резолюция призовава правителствата да престанат да търгуват с военна техника с Египет Неведнъж сме призовавали за това до сега, но никакъв резултат. Огнестрелни оръжия, танкове, дори е, средства за изтезания е, се, се продават на, на Египет. И най-вече Испания. Испания е подписала сделка на стоеност 100 милиона евро през 2016 година колко граждани на страната, колко правозащитници са били убити междувременно. Е, с е, боеприпаси, произведени в Испания. Кога комисията ще сложи край на тази кървава търговия, е, която посяга на, на, на живота на самите граждани на Египет? Благодаря. От името на групата на Европа на свободата и пряката демокрация, господин Касталдо. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Три години изминаха от бруталното убийство на Джулио Реджени. Само можем да си представяме как се чувстват неговите роднини. Идват празниците, въпреки това няма отговор за това, което се е случило с него. Не е въздадено правосъдие. А обещания имаше от египетските власти, само че те отказват да сътрудничат и в крайна сметка попадаме в един безкрайен тунел. Мисля, че трябва да прекратим своите отношения с египетския парламент, за да изпратим сигнал. Може би забравяме онова, което се случи в миналото. Ние не трябва да се отказваме от водещата роля, която можем да имаме. Искаме да сме водещи в световен план, но не успяваме да дадем отговор на семейството на един брутално изтезаван и убит италиански гражданин. Европейския съюз трябва да положи усилия да разследва какво се е случило и освен това да вземе финансови мерки, ако не получим информация за това каква е истината. Обръщам се и към италианския парламент. Трябва да се скъсат връзките с египетския парламент, докато не се даде информация за това какво точно се е свършило, случило с господин Реджени. От името на НС, господин Лебретон. Благодаря, господин председател. За, за мен да трябва да... Това, това е всичко Сорно срещу Египет. Маршал Сиси влезе, дойде на влад 2013 година, замествайки президента ислямист и се бори с исламиста. През от там на сетне той бе избран за президент на републиката. Той се бори и идеологически, и с военни средства с ислямския фундаментализъм. Е, той се бори с най-мракобесните тенденции. Затова Европейския е, съюз трябва да подкрепи е, президента Сиси. Това е страна с 92 милиона жители и ако се подхлъзне към ислам, ислямизма, е, ще, това ще доведе до теризъм. Така че нека проявим реализъм. Нашата мисия е да по, да закрилим европейците, а не да получаваме в морал нашите партньори. Председателят благодаря сега с индивидуални изказвания. Първи Кшиштоф Хетман. Дякую bardzo, пани przewodniczący. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз гледам безпокойство на доклада за нарушаването на правата на човека в Египет. Е, обезпокоен съм, е, тъй като Разбира се, положението в е, Египет е неблагоприятно. Предлага се на съмнение самия правов ред, правата на човека. Но, от друга страна, Египет е стратегически партньор за Съюза и то в един регион, който е особено не, нестабилен. И по тази причина ние не можем да приемем нарушенията на правата на човека. Не можем да си примирим с отклонението на Египет от пътя на демократизацията. Благодаря. Господин Кан има думата. Благодаря, господин е, председател. Вече втори път тази година е, бием тревога за положението на правата на човека в Египет. Египетските власти трябва да сложат край е, на, на това свое поведение. Амал Смаил Ашам и всички останали трябва да бъдат освободени незабавно. Всички от тези, които са лишени от свобода, за това, че мирно са изразявали мнението си. Аз призовавам всички държави членки да е, отправят единен призив по време на предстоящия съвет по асоциирането. Да упражнят натиск върху президента Асиси. Е, и ние трябва да сложим край на сътрудничеството с тази страна, ако тя все така погазва международното право и, и правата на човек. Позволете ясно да заявя, господин председател, ако Египет желая да бъде повече от съседна държава, ако желая да бъде е, значим партньор на Европейския съюз, единственият начин за това е да постигне конкретен напредък по правата на човека. Благодаря. Е, благодаря. Господин Марик Юрик има думата. Благодаря, уважаеми депутати. Онзи ден станахме свидетели на атентат в центъра на Страсбург. Още едно трагично събитие. Води се една дълга война, ислямска война срещу европейските народи. Подобна война има и в Египет. Египетските власти се опитват да се справят с ислямска държава и с ислямското братство. Ставаме свидетели на нападения срещу църкви от тяхна страна – Битката, която се води в Египет е в интерес на международния мир, не само на мира в страната. Когато се породят такива драматични конфликти, ние правим грешка. Естествено, трябва да се разследва онова, което се случва в Египет, но Египет е наш съюзник. Ние трябва да му помогнем. Ако искаме международен мир, трябва да демонстрираме солидарност с страната. Благодаря. Господин Юрек, има въпрос към вас. Приемате ли синя карта? Въпрос от господин Фронзолика. Заповядайте. Uh, Благодаря, уважаеми колега. Аз е, мисля също, че би трябвало да сме малко по-обективни. От една страна египетските власти наистина не зачитат човешките права, правата на неправителствените организации. От друга страна, те сътрудничат с Европейския съюз в борбата с тероризма, радикализацията и така нататък. Тук обаче комисаря по темата развитие. Не смятате ли, че ЕС трябва да използва един много важен лост? Ние даваме на страни като Египет много пари за проекти за развитие. Може би е, този лост трябва да се използва и спрямо страни като Танзания, които ще обсъдим само след минути. Когато тези държави нарушават, потъпкват ценностите на Европейския съюз, нещо трябва да се направи. Господин Фрунзолика, това не е време, което се отпуска за изявления, отпуска се за въпроси. Господин Нюрек, заповядайте. Благодаря, уважаеми колега, за въпроса. Това, което казвате е вярно имаме едно двояко отношение. Става дума за европейската дипломация. Трябва естествено да изтъкнем проблемите в Египет. Държавата трябва да се грижи за реда. От друга страна обаче, не можем публично само да заклеймяваме. Да, има нарушения на човешките права, но Спомнете си за халифата, спомнете си за мюсюлманско братство. Египет трябва да се бори с тези организации. Президента прави онова, което може. Господин Жан-Лук Шафхаузер. Благодаря, господин председател. Исламистски атентат тук в Страсбург онзи ден следва за пореден път да ни получи, че политиката трябва да правим разлика между приятели и неприятели. Онова, което прави политикът държавник, е способността му да избира своите врагове. И а, президентът а, е, Сиси е в Египет а, още през 2015 година а, заявява пред Ислямистски университет, а, че а, сунитския а, а, ислям в своя екстремизъм се основава на една погрешна интерпретация на ислям президентът Сиси е мюсюлманин, обаче се стреми по-настоящем да забрани, да извади от закона Ислямското братство е, и е, отношението ни към този е, държавник, към президента Сиси, според нас рискува да влуши положението в Египет и да прехвърли проблемите от Египет на наша територия. Благодаря. Благодаря много. С това изчерпахме предварително записаните изказвания. В дебата се пристъпваме към спонтанни изказвания от залата. Господин Кели, имате думата. Микрофон в Египет, тази прекрасна страна на юг от Европа, отбеляза прекра... много голям напредък, което е чудесно, но за жалост, както казаха и мои колеги, е, Египет има и своите тъмни страни, които не бива да забравяме, особено накърняването на човешките права за лица, които са затваряни без съд и присъда. Трябва да бъдем внимателни в това отношение. Мисля, че можем да постигнем добър резултат с този доклад. Преди няколко години аз и други ирландски депутати, работейки с по доклад за Ибрахим Халауи, е, гражданин на Ирландия, който който бе в Египет, работихме по този въпрос. Днес той е свободен и в Ирландия. Мисля, че трябва да упражним натиск върху египетските власти. Надявам се да постигнем добър резултат. Председателят благодаря госпожа Джули Уорд. Uh, благодаря, господин председател. Положението с човешките права в Египет се влушава. Както споменава проекто резолюцията, египетското правителство разчита много на смъртното наказание и на крутите мерки. Хората се из... изтезават, човешките им права биват потъпквани. Много ме тревожи нечовешкото отношение към децата. Според Human Rights Watch от хиляда дела пред военен съд над 100 са били свързани с деца. Те са били подсъдими. Много често, както показва един доклад от 2014 година, децата с увреждания не могат да ходят на училище. Как ще процъфтява страната тогава? Египет е важен партньор на Европейския съюз. Миналата година бяха приети приоритетите за нашите взаимоотношения. Европейския съюз може да окаже въздействие върху Египет. Тази държава трябва да предприеме необходимите мерки. Благодаря, казва председателя Ели Шлайн, за да приключим процедурата. Sono quasi 35 mesi che dobbiamo... Близо 35 месеца вече призоваваме за справедливост за Джулио Реджени. И с тази резолюция парламентът за пореден път призовава категорично за решаване на, на въпроса за провеждане на разследване и показване на, на истината. Трябва да се сложи край на насилието, на, на изтезанията. Е, в резолюцията се призовава и Амал Фати да бъде освободен незабавно, без каквито и да било допълнителни условия. Да бъдат пуснати на свобода всички незаконно задържани правозащитници. Никоя европейска страна не може да гледа на Египет като на безопасна държава по смисъл на международното право. И трябва да престанем да въоръжаваме режима на Алсиси. Наистина, засегнати са търговски интереси, но е, е, не, могат, не можем да си затваряме очите за правата на човека. Е, нека бъдем последователни. Нека търсим правосъдие и справедливост. Благодаря. Господин комисар Мимица, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, Европейският съюз е много заинтересован в Египет да има сигурност, стабилност, безопасност. От друга страна обаче, ние сме сигурни, че това може да бъде достигнато, ако човешките права се опазват така както е залегнало в Конституцията на Египет от 2014 година. И също така се предполага от международните договори. Европейският съюз ще продължи да окоръжава Египет да подобрява ситуацията с човешките права, включително свободата на изразяване, както онлайн, така и офлайн, и да се спазват правата на правозащитниците в унисон с международното законодателство и Конституцията на Египет. Европейският парламент, Европейската служба за външна дейност, гражданското общество – непрекъснато си сътрудничат с своите партньори от Египет. Голям проблем в Египет е злопотребата с социалните медии и финансирането на гражданските организации отвън. Непрекъснато напоследък се увеличава броя на арести на правозащитници. Това у нас буди огромна загриженост. Това непрекъснато се този проблем се осветлява непрекъснато при разговорите с египетските партньори. Освен това, ние сме много загрижени за сигналите за насилствени изчезвания, мъчения и ужасни условия, при които са арестувани и задържани правозащитниците в Египет. Трябва да има отчетност, трябва да има подвеждане под отговорност и разследване на всички случаи, когато става дума за нарушаване на човешките права. Надяваме се, египетските власти да преосмислят разпоредбите, свързани с законодателния процес, с дейностите на неправителствените организации и процедурите, свързани с получаване на, на египетски и чуждестранни помощи и средства. Европейския съюз поощрява развиването на гражданския диалог – Следващата седмица на 20 декември ще се състои среща на върха между Европейския съюз и Египет, където въпросът за човешките права отново ще бъде засегнат. Благодаря. Това означава, че дебатът по тази точка приключва. Имаме 7 проекторезолюции. резолюции. И така ще гласуваме днес след обяд. На следващо място, на следващата точка, това е точката за Танзания. Госпожа Сържентини има думата voorzitter voorzitter in Благодаря ви, господин председател. През 2015 година бях ръководител на делегацията за наблюдение на изборите в Танзания, изборите на които беше избран за президента Магафули. Управляващата партия излезе с нов кандидат, което беше добра новина. Доказателство, че нещата могат да се случват и по по-различен начин. Изборите преминаха сравнително безпроблемно. Имаше проблеми в някои от регионите, но като цяло изборите преминаха задоволително. Беше проведена кампания за борба с корупцията и Танзания се смята за регион за едно от малкото места, където има траен мир в този регион, белязан от много размерици. Сега обаче проблемите отново се появяват. Продължават репресиите срещу представителите на опозицията и представителите на ЛГБТ и общността. Има хора, които буквално са линчувани за своята принадлежност към тази група. Също така президентът забрани на бремени момичета да ходят на училище. Тече кампания за стигматизиране на ЛГБТ и лицата, т.е. голяма част от инициативите, които се стремяха да превърнат Танзания в демократична държава, са спрени. Делегацията на службата за външна дейност беше принудена да се завърне в Европа. Взаимоотношенията ни с властите се влушават, така че съм напълно съгласна с казаното от госпожа Могерини. Смятам, че трябва да подкрепим демократичната опозиция, трябва да им покажем, че те не са сами. Благодаря ви. Много ви благодаря. Думата има госпожа Вержия. Depuis l'arrivée au Откакто Джон Магофули дойде на власт през 2015 година, положението в Танзания се влушава и това е особено вярно от началото на година насам. Журналистите, блогърите, защитниците с правата на човека всеки един момент могат да бъдат задържани или убити. На 22 ноември Жофре Дуена, представител на водещата опозиционна партия беше убит с мачете пред дома си. Бяха затворени редица радио и телевизионни канали или се налага такса от 900 евро за лиценза, което е не поносимо висока такса за тази страна. Към това се добави и новият закон за борба с киберпрестъпността. Хомосексуалността е престъпление, с което може да бъде наказано с 30 години живот до, до живот, а, а Едновременно с това един от вашите представители на правителството заплашва всички членове на ЛГБТ обществото с анални прегледи и с доживотен затвор. Възпрепятстват се бременните момичета да посещават на училище, влушават се условията за тестване на ХИВ и СПИН. Туризмът се развива особено силно в региона на Серенгети, което би било много добре, ако обаче не беше за сметка на местното население, т.е. на масаите. Оказва се, че булдозерите на президента съсипват повече, отколкото създават в националния парк. Благодаря ви, госпожа Постима. Благодаря, господин председателю. За съжаление, трябва да припомняме на властите в Танзания, че правата на ЛГБТ и правата на жените са всъщност права на човека. Това правителство има задължението да закриля правата и достоинството на всички свои граждане. Изисквам Танзания да отмени законите, които криминализират хомосексуалността и да се спре с арестите и, население, и насилието над ЛГБТ лицата и въобще защитниците на правата на човека. Изискваме правителството да отмени закона, който забранява на бременни момичета да посещават училище и да са тези, които са родили, да се върнат в училище, защото това е право на човека и то трябва да бъде а, съблюдавано навсякъде по света. Благодаря ви. Господин Кели има думата. Благодаря. Аз също се присъединявам към апела в танзанийските власти да защитат хората, които принадлежат към групата на ЛГБТ и общността и да се декриминализира хомосексуалността. Искаме в Танзания да се възцари благоденствие и добросъседство с другите страни, включително и с Европейския съюз. Правото на живот и достоинство на всички граждани трябва да се уважава. Изключването на бременни момичета и млади майки буди огромно огромна загриженост у нас. Тези жени имат право на достъп до качествено образование. Важно е Танзания да прекрати тази забрана незабавно. Подчертавам, подкрепям госпожа Могерини и коми, комисаря в техните усилия да внесат ред в тази хаотична ситуация. Госпожа Валенчиано. Благодаря ви, господин председател. Днес не не да водим дебат, а да заклеймим влушаването на положението с правата на човека в Танзания. Това влушаване е очевидно. Всеки, който принадлежи на някаква младсинство, е жертва на систематично нарушаване на правата му. И ритъмът, темпото на тези репресии само се засилва има истинско преследване на ЛГБТ общността. Ето защо призоваваме Европейската комисия Европейската служба за външна дейност да преразгледа отношенията ни с страната. Танзания трябва незабавно да преразгледа своето законодателство, което е репресивно и унизително. Трябва също така да преразгледа поведението си към най-уязвимите, към жените, децата и юношите, ЛГБТ и лицата. И от тази гледна точка трябва да се разгледат отношенията ни с Танзания зачитането на правата на всички сексуални това е нужна, както и на жените и децата. В противен случай ще трябва из, изцяло да преразгледаме взаимоотношението си с Танзания. Благодаря ви. От името на СПД думата има господин Корал. Благодаря ви, господин председател. Политиките на президента Джан Магафоли всъщност предприемат строги стъпки, които приличат на нацистски а, закони и управителят, губернаторът на Даресалам, казва на гражданите да изчистят Танзания от е, злото от Запад, най-вече хомосексуалността. Това са държавните политики на е, Създадена е и целева група, за да бъдат а, е, открити и установени представителите на LGBTI да се забранява също така на момичетата, които са бремени да посещават училище и, и те нямат след това достъп и до пазара на труда. И губернатора и президента смятат, че това са им правомощия дадени от Бог. Това е отрова, която навлиза на всички слоеве на обществото. Ние би трябвало да преустановим взаимоотношения с Танзания, докато не сложат край на този вид ужасно преследване. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Мартин. Благодаря. За мен това е отчаиваща ситуация, защото десетилетия Танзания върви в тази посока и много от нас смятаха, че посоката, в която ще, за, ще поеме президент Магофули е правилната посока, но за съжаление борбата срещу корупцията бе заменена с борба срещу всеки, който се отклонява от начертания курс. В някои случай опозиционни е, членове са даже убивани. Има насилствени изчезвания, въпреки че правителството не прави и престана да прави изключително екстремни коментари по отношение на ЛГБТ и общността, то не защитава тези хора. Ние трябва вероятно наистина да преосмислим отношенията си с тази страна като Европейски съюз. Благодаря. Госпожа Нина uh, Господин председател, присъединявам се към опасенията, да изказани от колегите относно влушаването на положението с правата на човека в Танзания. Не само, че правителството и президентът Магофули потискат медиите, както вече чухме, но по-притеснително е факта, че те нарушават правата на лицата ЛГБТИ и възпрепятстват бременните момичета да посещават училище. Освен това, регионалният комисар Пол Маконда заплашва всички а, мъже гейове с а, преследвания и арест. Всичко това е недопустимо нарушаване на основните за нас ценности. Ето защо молим областта комисия да преразгледа своето отношение с Танзания, затова отзовахме и посланника си. Въпросът ми към комисарят е следният. Възнамерявате ли да обмислите възможността да прекратим временно отпускането на помощи към Танзания, както го стори Дания? И какво възнамерявате да направите от тук нататък, за да отговорите на притесненията ни? И в по-общ контекст, как възнамерявате да промените политиката на Европейския съюз като цяло, за да стане тя проактивна? И накрая, предвид повсеместната цензура на социалните медии и незачитането на международни стандарти в това отношение, какви мерки ще предприемем, за да допринесем активно за изготвянето на международна нормативна рамка? Благодаря ви. Сега преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Започваме с господин Поспишил pane předsedající. Благодаря, господин председателю. Аз бих искал да се присъединя към Онези, които а, се изказаха вече, голямо разочарование бе за нас а, това, което прави губернатора. Очаквахме много от него да противодейства на корупцията. Вместо това ние сме свидетели на мерки срещу младсинствата, бременните момичета и други. А, всъщност, искам да попитам, как комисията ще отговори на всичко това? Положението към днешна дата е такова, че то се нуждае от промяна и ние трябва да променим взаимоотношенията между Европейския съюз и Танзания. Трябва да излезем с декларации, да осъдим това, което се случва и да преустановим економическата помощ за Танзания. Също така трябва да упражним дипломатически натиск. Благодаря. Госпожа Уорд. By... Аз съм ужасена от ситуацията в Танзания, където гражданското общество и защитниците на правата на човека биват атакувани всеки ден. Миналия месец властите казаха, че специален екип ще преследва хомосексуалните хора. Много съм загрижена и за сигурността на стотици хора, които са заплашени поради своята сексуална ориентация. Вчера разбрахме за атаката срещу един, още един друг център за ЛГБТ и хора. Разраства се, разпространява се ксенофобията не се спазват международните разпоредби. Танзания трябва да спазва правата на човека и да не насъсква хората срещу малцинствата. Апелирам към нашия представител за консултация срещ... по тези въпроси и да преосмислим отношенията си с Танзания. Аз имам Въпрос към представителите на Европейския съюз. Какво правим, за да подобрим ситуацията в Танзания? Отговора не бе задоволителен, който получих. Натис Мариас. Благодаря ви, господин председател. Положението в Танзания е излязло извън контрол. Президентът Магафули започна преследвания срещу опозицията, срещу неправителствената организация, срещу всеки, който не е съгласен с неговата политика. Затворени бяха радиостанции и вестници. Или казано с други думи, президентът Магафули насърчава политика, води политика, която насърчава е, сексуалното насилие. Забранено беше на бременните момичета да посещават училище, което е напълно недопустимо. Освен това, в региона, където живеят масаите, се практикуват конфискации на земите им, за да се използват природните богатства. Очевидно е, че Европейският съюз трябва да предприеме конкретни мерки в отговор на тази политика на правителството на Танзания. Благодаря ви. Думата има господин Каставдо. Благодаря, господин председателю. Даресалам хомосексуалността не е признато право на човека. Срамни изказвания чуваме от губернатора на тази провинция и започва преследване срещу хомосексуалистите, тъй като това противоречало на естествения ред на нещата. Налага се хомо, налагат се хомофобски настроения, приемат се закони, които предвиждат 30 годишни срокове на за трешетките за хомосексуалност. Закрилата на правата на човека е в опадък. Приемат се странни закони срещу млади майки е, това са новите жертви на държавата. И трябва да поискаме от танзанийските власти да отменят забраната и да спрат с преследването на хомосексуалистите. Нужно е да преразгледат политиката си в Танзания. Нека призовем за спазване на клаузите по споразумението ни от Котону за правата на човека. Благодаря ви, господин Соснярш. Ja <clears throat> консеквентно спричивам се писанию тега rodzaju резолюции. Благодаря. Аз съм бил винаги против подобни резолюции на парламента. Парламентът е законодателен орган за Европей, на Европейския съюз и е, парламента трябва да се занимава с законотворчество, а не да се занимава с ситуацията по света. Ние произвеждаме поне по, по три резолюции на сесия. И има резолюция сигурно за всяка страна по света, но каква е ползата от тези резолюции? Те нямат никаква цел, никакво въздействие. Може би единственото, единствената им функция е за добруването на самите депутати. Ние винаги казваме, че сме изненадани от определени действия. Много хора в тези страни даже не знаят къде е Европейския съюз или пък какво прави и къде е Европейския парламент. Това е изобщо неразумно. Много от депутатите също не знаят за какво точно гласуват при тези резолюции. Винаги казваме, че се застъпваме за правата на жените и на ЛГБТИ хората, което понякога за някой е изненадващо. Господин е, колега, искате, можете ли да приемете синя карта от господин Кели? Господин Кели, как може да се каже, че си губим времето е, и как може да се каже, че хората не знаят къде е Европейския съюз, след като имаме резолюции, резолюции свързани с личности, благодарение на натиска на комисията египетските власти се съгласяват понякога да освободят хората, за които става дума. Отговор. Да, но това е доста наивна представа за международната политика. Не може да, произвеж... да провеждате е, политика на базата на резолюции. Е, хората в Танзания няма да се съобразят изобщо с нашите искания. Естествено, може да се оказва натиск, но нашата реакция трябва да е по-скоро целенасочена – да има истински натиск върху хората, за които говорим. Мисля просто, че тази, този начин на политика не е ефективен. Още една синя карта. Имам въпрос. Дали имате сестри или, а, или дъщери, имате майка? но не се ли интересувате какво би се случило с тях? Не, не мислите ли, че може да промерим нещо? А, аз имам много венецуелски приятели, приятели, които са били заплашвани, изгонвани от страната и, е, и знаят, че за тях е важно да не се мълчи, защото всяка кауза трябва да бъде защитена и трябва да има своя говорител, а ние сме говорители на хора, които нямат глас. Ние им помагаме да бъдат чути и ние говорим именно от името на тези хора. Отговор. Да, добре, така е, но това са много лични аргументи, които представяте вие. Сега дали имам деца? Имам деца, но това е мой личен живот, така че не ме питайте за личния ми живот. Естествено има много проблеми в света. Естествено винаги може да се каже, че говорейки за тях може да ги променим, но истината е, че не ги променяме по този начин. Особено чрез безбройния безкрайния брой резолюции, които произвежда Европейския парламент. Благодаря, господин Полчек. Благодаря ви, господин председател. Слушайки колегата Соснич, се случи невероятното. За липсва ми господин Корвин Мике. Но нека се пак да се върнем на темата за Танзания. Важни в случая са хората, които страдат и благодаря на всички колеги, които описаха положението в страната. Абсолютно недопустимо е фактът, е, че правителство, на което се доверихме, към което гледахме с надежда, пред очите ни се превръща в режим, който потиска опозицията, журналистите, ЛГБТ и лицата, конфискува личната собственост. Това са факти и трябва да, поставяме, да продължаваме да ги повтаряме и това не е ненужно, господин Сошнич. Трябва да повтаряме тези нарушения и трябва да намерим... Това е начин, нашият начин да действаме, както каза и господин Шон Кели хиляди. Сега е настъпил момента Европейската комисия да предприеме действия срещу правителството на Танзания и трябва ясно да подчертаем, че ние не подкрепяме тази политика. Благодаря ви. Съжалявам, но има опасност дебата да се превърне в дебат на, за господин Сочни. Господин Руби. Благодаря. Искам да се извиня на комисаря, че не можах да присъствам от самото начало на дебата но в момента така че с паралелни заседания, има гласуване в комисии, има, например в бюджетната комисия имаме подготвителни заседания и на, на трет и заседание на 100. Не може човек да е едновременно навсякъде. Мисля, че трябва да се научим тук в парламента и това се отнася и за Танзания да използваме и да подобряваме структурите, с които разполагаме и да ги използваме по-добре. Защото този дебат а, е важен за много хора, а, за много колеги, защото е, ще е интересно да се разбере от тях какви инструменти имаме за международно сътрудничество – Искам да помоля председателя да, днес при гласуването да приключим на време в един час, защото е важно да се върнем на време в къщи. Днес е, имаме вече много срещи за тази вечер назначени, където ще говорим, където трябва да се свързваме с гражданите. Благодаря, казва председателят. Господин Рубих вие вече във вторник е, споменахте това ваше желание и аз го предадох на бюрото. Надявам се то да бъде уважено. Бюрото на парламента помоли председателския съвет и, и, пред, и съвет на ръководителите на политически групи да избягнат, да избягват заседание на комисиите по време на пленарните сесии в Страсбург. Така че, мисля, ще има подобрение в близко бъдеще. Благодаря. А сега, комисарят има думата. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Дълги десетилетия Европейският съюз и държавите членки, членки се радваха на плодотворни отношения с Република Танзания и бяха един от основните и партньори в областта на развитието, инвестициите. Това партньорство се основаваше на споделени ценности като демокрация, права на човека и върховенство на закона и съвместно участие в защитата на мира, защита на а, многостранните отношения. Но през последните няколко години ставаме свидетели на свиването на обществените територии в Танзания поради преследване, отправяне на заплахи и все по-строги ограничения върху организациите на гражданското общество, общността на хомосексуалистите и много политически партии. Уважаването, спазването на правата на човека и на законите бе уронено. Европейският съюз публично заяви своята загриженост в едно заявление по време на 39-та сесия на ООН и съвета по правата на човека в Женева. Декларацията, заявлението направено от Федерика Могерини беше публикувана 15 ноември. Създалото се положение, съчетано с някои други елементи, доведе до оказването на натиск върху Танзания и от зоваването на посланници на Европейския съюз и вземането на решение да бъдат призвани тези за консултации в столицата. Дълбоко сме притеснени от това безпредседентно поведение – предвид традициите в Танзания. И заедно с държавите членки Европейският съюз, освен това, взе решение да проведе комплексен преглед на нашата политика и отношенията ни с Танзания. Този преглед също така ще включи въпроси, свързани с върховенството на закона, правата на човека и сътрудничество в областта на развитието. В а, декларацията от 15 ноември а, се отправя силно послание към Танзания, докато в същото време остава ганжимента на всички онези, които представляват социалния, политическия, културния живот, а също така и гражданското общество. Структурирания политически диалог с властите в Танзания ще бъде възстановен след като бъде приключено с този преглед на отношенията ни, за да имаме връзки, които се основават на доверие и перспективи. Нека положа това в по-широкия контекст на отношението на ЕСЕ е и Африка. През ноември 2017 година ние се договорихме за дневния ред, който да се основава на общи интереси и ценности. Европейският съюз винаги ще основава нашите отношения с африканските партньори на базата на комплексен подход и общите ни интереси. Следователно, Европейският съюз остава ангажиран с едни стабилни отношения, демократични отношения с Танзания, за да може да вървим напред. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Имам 6 проекта за резолюция от различните политически групи. Приключваме с дебата. Ще гласуваме по-късно. Първото гласуване е 40 минути, така че в 12.40 би трябвало да приключим. Мисля, че мога да гарантирам това, тъй като господин Виланд ще води заседанието. Той много често е получавал поздравление за стегнатото водене на дебатите. И така ще се видим отново след 25 минути. Господин Рубик, имате процедурно изказване. За пенсиите на депутатите бе решено да се увеличи възрастта за пенсиониране на 65 години и се иска освен това 5% като вноска от хората, които все още не получават пенсии. Аз искам да обявя, че съм против тези решения на бюрото. Ще подадем оплакване в Европейския съд поради тази разпоредба, защото тази разпоредба не е законосъобразна. Благодаря. Благодаря ще предам е, вашето изявление на бюрото, а сега ще направим почивка до 12 часа. И така, колеги, откривам заседанието отново. Господин Ламбърт помоли за думата. Monsieur le Уважаеми господин председател, скъпи колеги! Доста сте шумни. Господин председател, скъпи колеги, всички получихме преди няколко седмици пакети от една американска фирма, която, ако не се лъжа, се казва Facebook. Без въобще споменавам фактът, че производството на този пакет от пластмаса е, е, е разхищение на енергетика и ресурси. Фирмата Фейсбук ни изпраща пакет, който ни насърчава да използваме техните продукти по време на политическата ни кампания, но едновременно с това същата тази фирма продължава да не спазва ангажиментите, които пое господин Цукерберг при посещението си в парламента. И настоявам председателя на парламента да припомняме на Фейсбук ангажимента, които се поели. Благодаря ви. Благодаря, господин Ламберт. Мисля, че всеки може да си направи своите собствени изводи. Преминаваме към гласуването. Господин Гуатери и е, господата Гуатери Деланге. Е, този доклад за междуинституционалните преговори, мандата. Господин Каватаб, ще бъде съвсем лаконичен, господин председател. Не само, че подкрепям казаното господин Ламберт, но държа да подчертая, че извън всякакви правила, в рамките на тристранни преговори между институциите, където лобистите нямат място, преди три седмици, когато се обсъждаше текстът за авторските права, YouTube. Google и няколко други присъстваха в залата на Европейския парламент и в ресторанта на Европейския парламент по искане на докладчика, между другото, което не му прави чест нито на него, нито на неговата политическа група, за да се опитат да ни окажат влияние. Така че молите ли да запишете в протокола, че искаме по време на гласуването при на зала обичате да нямат достъп до депутатите. Благодаря ви. Благодаря, господин Кавада. И така, преминаваме към гласуването. Господин Гигулти има думата. той ще се изкаже против решението. Uh, Господин председател, колеги, ние оценихме проекто становището на парламента много внимателно и слушахме изявлението на председателя на ЕКОН и смятаме, че становището на парламента не е добро. Не е достатъчно добро за да могат да се оценят и контролират рисковете в финансовия сектор и да се контролират кредитните закупувания. Въпреки това, новите разпоредби за необслужваните дългове са ограничени. Това е частично решение – и с това позицията на парламента е по-слаба от позицията на комисията и на съвета. Много строги изисквания за необслужваните дългове са страшно необходими, така че да не трябва в бъдеще банковете да се, банките да се спасяват с публични средства. Това, което искаме е да има ясни разпоредби, защото в противен случай е, банковия съюз няма да може да бъде завършен. BlackRock, Blackstone и други е, общества и сдружения, които могат да изкупуват дългове, ще могат и в бъдеще да изгонват хора от домовете им. Това не е добра позиция. Искаме по-строги правила за защита на потребителите и по-строги правила за банките. Благодаря. Благодаря, колега Гиголд. А сега господин Гуалтиери за две минути. Благодаря, господин председател. Това, което каза колегата Гигот, не е вярно. Компромисът е балансиран, идентичен с позицията, която съветът гласува единодушно, бе приветствана от комисията. Това всъщност гарантира а, доста разумни а, провизии а, за лошите кредити. И а, честно казано, намирам вашите аргументи за противоречиви. Вие говорите за потребители, но това, което вие същински целите, МСП-тата да попаднат в ръцете на американските хедж фондове. Пълно противоречие. И на второ място, защо зелените възразяват? по политически причини. Ние постигнахме балансиран компромис в парламента и на вас това не ви харесва. Чух най-различни мнения, но съм горд, че в този парламент ние можем съвместно да изработваме добро законодателство, което укрепва Европейския съюз. Не го прави по-слаб. Затова съм за компромисното решение. Благодаря, колега Гуалтери. И сега, кой е за решението? Против? Прието е. Така че преговорите могат да започнат. Докладът Святка. Електронно гласуване, моля. Али Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Angenommen. Прието. Докладът са лини. Имаме предложение за изменение. Кой ги подкрепя за? Против. Въздържали се. Прието. Изменение 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 226 за. А, извинявайте. Електронно гласуване. Е, Гласувахте ли? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 224 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 227. Електронно гласуване. Alle abgestimmt. Die Abstimmung ist Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. Процедурен въпрос. да имате проблем с, с машината, ще получите помощ. 225 за, против, въздържали се, отхвърлено. Предложението на комисията, електронно гласуване, моля. Край на гласуването. Ангеномен. Прието е. Докладчикът има думата. Благодаря, господин председателю. Бихме искали доклада да се върне на ИТРИ за според член 59. Добре, кой е за? Против? Въздържали се? Прието. И така, докладът Милнар. Имаме Он блок изменение за, против, въздържали се прието. 22 изменение, първа част за, против, въздържали се прието. Втора част за, против, въздържали се прието. 74-то, първа част за, против, въздържали се прието. Втора част за, против, въздържали се прието. 85-то, първата част за, против, въздържали се прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 150 с първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 203 електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено 204 електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Abgelehnt. Антрак 205. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърлено 202. Електронно гласуване. Хам али abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Предложението на комисията. Е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Прието. Докладчицата има думата. Благодаря ви, скъпи колеги, за оказаната подкрепа. Съгласно члена на правилника 259 ви, ви моля да ни дадете да върнем обратно досието в комисията и да започнете страни преговори. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. Колежке, моля, изключете си микрофона. И така, Кол, е, докладът Грифин. Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. А сега докладът Танк. Изменение блок в началото за, против, въздържали се, прието. Второ изменение. Първата част за, против, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто, първата част за проверка. Добре, проверка на втората част на второ изменение. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Шесто на първата част за, против, прието, втората част електронно гласуване. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието. Девето. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 14 за. Против. Въздържали се. Прието. 20 за. Против въздържали се прието, 21 за, против, въздържали се отхвърлено, 22 за, против, въздържали се прието, 25 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 27 електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 28 за, против, въздържали се прието. 35 електронно гласуване. Хам али abgestimmt? Ти Abstimmung ist Край на гласуването. Прието. 42 за, против, въздържали се, прието. 43 за, против, въздържали се, прието. 44 за, против, въздържали се, прието. 51 за, против, въздържали се, прието. 56 до 58 за, против, въздържали се, прието. 63 Добре, проверка на 56-58. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено. 63-то електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 54-то и 60-то. Електронно гласуване, моля. Am alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. 55-то. Извинявайте, 41-во електронно гласуване. Край на гласуването. Прието. 55 и 61 за, против, въздържали се, отхвърлено. 50 е електронно гласуване, моля. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. 53 то и 59 за, против, въздържали се, отхвърлено. 62 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Отхвърлено. 24 за. Против. Въздържали се. Прието. Предложението на комисията. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. И така докладът Розати. Онблок изменения за, против, въздържали се прието. Шесто. Електронно гласуване. Хам али abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Седмо за, против, въздържали се. Отхвърлено. Осмо за, против, въздържали се. Отхвърлено. Девето на три части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част електронно гласуване, моля. Хам alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Третата част електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 18 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 20. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуване. Отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, прието. 24 за, против, въздържали се, отхвърлено. 30 за, против, въздържали се, прието. 31 електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. 32 за. Против. Въздържали се. Прието. 33 за. Извинявайте. Електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 40 електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Номен. Прието. Предложението на комисията е електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. И така, резолюция за Иран, параграф 5 за, против, въздържали се прието. Параграф 14, оригиналният текст на две части. Първата част за, против, въздържали се прието. Втората част за, против, въздържали се прието. 14 параграф ще проверим. Втората част. Край на гласуването. Прието. И така целият текст Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. И сега резолюцията за екипе. Параграф 11 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против Въздържали се? Извинявайте, казва председателят. Значи втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Параграф 17. Оригиналният текст. За. Добре. Проверка. Втората част на параграф 11. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 17. Оригиналния текст. Да? Против. Въздържали се. Прието. 19. За. Против. Въздържали се. Много неясно е. Електронно ще проверим. Моля, гласувайте сега по параграф 19. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Прието. Преамбюл Х за, против, въздържали се прието. Преамбюл буквел за, против, въздържали се прието. Целият текст на резолюцията за, против, въздържали се прието. Резолюцията за Танзания. Преамбюл буква Г, първата част за, против, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Целият текст за, против, въздържали се, прието. Сега докладът Макларкин. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега с доклада за опазването на личните данни в Япония. Второ изменение за, против. Колеги, не беше ясно. Моля, гласувайте електронно по второ изменение. Амали абгестимт. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Трето изменение за, против. Въздържали се. Отхвърлено. Девето изменение за. Проверка на трето. Проверка на трето. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. Трето за. Против. Въздържали се. Прието. Девето за. Против. Въздържали се. Прието проверка на четвърто. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. Параграф 20. Оригиналният текст за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Прието. Шесто за. Против въздържали се отхвърлено, десето за, против, въздържали се прието, седмо за, против, въздържали се прието, първо за, против, въздържали се прието, осмо изменение за, против, въздържали се прието. Целият текст на резолюцията, гласувайте моля сега. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. А сега резолюцията за интереса на конфликти в Чешката република. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Прието. Добре, проверка на второ изменение. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Целият текст на резолюцията. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. А сега докладът ЕВИ дейности на Европейския омбудсман. Пето изменение за против, въздържали се, прието. Добре, проверка на пето. Хам але абгестимт. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Шесто за. Против. Въздържали се. Прието. Добре. Проверка на шесто. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено. Седмо. Електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието. Осмо за против, въздържали се, отхвърлено. Девето за, против, въздържали се, отхвърлено. Десето за, против, въздържали се, отхвърлено. 11 де, за, против, въздържали се, отхвърлено. 12 за, против, въздържали се, отхвърлено. за, Електронно гласуване, моля. Am alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Abgelehnt. Отхвърлено. 14. то Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 21. Оригиналният текст. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Angenommen. Прието. 15. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуване. Отхвърлено. Параграф 22. Оригиналният текст. Електронно гласуване. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung. Край на гласуването. Прието. 16-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 26 параграф, оригинален текст, електронно гласуване, моля. Али abgestimmt? Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 18 за, против, въздържали се, отхвърлено. Параграф 33, оригиналния текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието. 19 Д. Електронно гласуване. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. 20 от Д. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. 21 Д. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено. Едно Д. За. Против въздържали се, отхвърлено. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Преамбил буква Хикс за, против, въздържали се, отхвърлено. А, извинявайте, приете, приете текста. Обърках се. А, трето изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто, електронно гласуване, моля. Але абгестимт. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Оригиналният текст на преамбил буква АЦ електронно гласуване, моля. Ам alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Целият текст на резолюцията електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Wir kommen zum Bericht Wikström. И сега докладът Викстрем. Изменение 6 за, против, въздържали се, прието 7 за, против, въздържали се. Прието е мислено. Проверка. Проверка на седмо. Хам али абгестимт? Ди Abstimmung е гешлосен. Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 3. Оригиналният текст. Първата част за, против, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 4. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 9. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Третата част за, против, въздържали се, прието. Първо изменение за, против, въздържали се, прието. Десети параграф, първата част. А, проверка на първо изменение. Добре, проверка. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Параграф 10. Първата част за. Против. Въздържали се отхвърлено. Втората част за против, въздържали се, прието. Третата част за, против, въздържали се, прието. Четвъртата част за, против, въздържали се, прието. Параграф 11. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. 19 параграф. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Параграф 23. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, прието. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърлено. Добре, проверка на осмо изменение haben alle abgestimmt? die abstimmung ist geschlossen. Отхвърлено е. 26 ти параграф, първата част за, против, въздържали се, прието, втората част за, против, въздържали се, прието. Проверка на 26-то второ. Haben alle abgestimmt? Край на гласуването. Прието. 3D. Електронно гласуване, моля. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено. Параграф 30. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието. Втората част за. Против въздържали се, прието. Третата част за, против, въздържали се, отхвърлено. Четвърто за, против, въздържали се, отхвърлено. Буква С, първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено. Пето изменение за, против, Електронна проверка, моля. Край на гласуването. Отхвърлено. Уважаеми колеги, преди последното гласуване, тази година искам да благодаря на службите, на всички наши сътрудници. Благодаря им за работата и би било хубаво всички, които се връщат, да могат да се върнат на време в къщи. Искам да ви помоля бързо и тихо да напуснете залата, ако няма да обяснявате вота си. Искам да ви напомня и за Олег Сенсов да напомняте на него, за него по време на, на предизборната борба. Желая ви успех при предизборната борба. И така, крайното гласуване, електронно гласуване, моля. Haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist geschlossen. Крайно гласуването. Прието.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

Явно не. И така, обясненията на вота. с тях продължаваме. Искам да ви напомня, че започваме с вчерашните обяснения. И след тях ще продължим с обясненията на вота от вчера, втората част при гласуването, след което ще продължим с днешните обяснения. Искам да ви кажа, че може да продължим заседанието само до 3 без 15. За да могат службите да подготвят заседанието за 3 часа, така че последните обяснения на вота могат да бъдат представени в писмен вид. И така, започваме с обясненията за общия бюджет 2019 година. Господин Вигас има думата. Колеги Kollege Vigas Той обаче не е тук. Господин Мамикинс има думата. Um, благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, Преговорите за бюджета за 2019 година бяха особено трудни тази година и затова бих искал да благодаря на господин Виоти за усилите, които положи. Благодарим също така, че обърна особено внимание на изпълнителните агенции в областта на правосъдието и справедливостта. За съжаление, обаче, с изтичането на мандата на някоя агенция, това не води до увеличаване на бюджета ни. С не очакваме нашите агенции в областта на ПВР да постигат повече резултати с по-малко средства. Очевидно, съвета смята, че това е възможно, но аз, качеството ми на член на Европейски парламент, смятам, че това е неприемливо. Искам обаче да направя един положителен а, а, коментар за увеличаването с 143 милиона евро на бюджета следствие на местата на Европейският парламент, като те свързани не вече е, с е, научно-развойната дейност, е, МСП, действията в областта на климата и така сте намикате, за това подкрепих предложението. Благодаря ви, господин и за думата има господин Ханан. Благодаря, господин председател, Най-напред да ви поздравя за ефективното, ефекасно водене на а, заседанието и да пожелая на всички служители и преводачи весела коледа. Що се отнася до процесите във Франция? Бюджета във Франция очевидно ще отиде да далеч отвъд е, ограниченията според договорите. Всички ни казват, че това е организация, която се съобразява с е, правилата. Преди депутатите да се върнат към избирателните райони, ще им задам един въпрос. Евроскептичното правителство в Италия може да наруши правилата за дефицитите и альтернативен бюджет беше съставен в е, Брюксел дали това ще бъде прилагано и по отношение на Емануел Макрон. Благодаря, господин Ханан. С това приключваме с обяснението на гласуването на доклада на Виоти. Сега минаваме към доклада на Перейра. Господин Омарчи. Благодаря, господин председател. След приемането на ТАФТА и на СЕТА, поредното споразумение се присъединява към дългият списък на споразумението за търговия, които а, са в а, ущърп на гражданите, на работещите и на околната среда. Много говорите и за борбата с измененията в климата, но по никакъв начин не ви притеснява да гласувате споразумението на търговия, което ще има най-вредно въздействие върху околната среда, подписано няколко от Европейския съюз. Говорите, че много защита са хуманното отношение към а, а, животните, но не ви притеснява продължаващият лов на кит в страна на Япония. Непостанно говорите за социалните права, но с това споразумение ще се подронят основните права на трудещите си. Непрестанно говорите за демокрация, но приемате фактът, че националните парламенти нямат да могат да се произведат по това споразумение. По всички тези причини гласувах против споразумението, което привилегирова мултинационалните компании пред гражданите. Благодаря ви. Благодаря. А сега Урбан Креспо. Той обаче не е в залата. Госпожа Гузман. En esta sesión plenaria del Parlamento Europeo. Благодаря. Ние гласувахме за свободната търговия между Европейския съюз и Япония. 99% от гражданите в Европа не знаят за какво става дума тук и то така го искаше Европейската комисия. Е, тя иска да преговаря без да дава информация за какво точно. Всички такива договори дават повече власт на мултинационалните компании, на приватизацията, като се загирват въпросите за околната среда. Япония Е, продава най-голямата част в света нелегално оловени рибни видове. Не се контролират големите кооперации и това става благодарение. За това е, левицата гласува против. Благодаря. Господин Вига Симорел не ги виждам. Господин Зилоага има думата. Много ви благодаря, господин председател. Приемането на споразумение ще има потрясаващи последици за гражданите. Това е най-амбициозното търговско споразумение, е, някой от Европейския парламент, но националните парламенти няма да могат да го обсъдят. И това за мен е скандално. Процесът на договаряне на това споразумение беше непрозрачен и Европейската комисия не спази обещанието си за пълна прозрачност и на практика даде достъп до информация само на големите лобисти. Същото се случи по отношение и при договарянето на сета. Отново ще има черен списък на всички обществени услуги, които ще са отворени за конкуренция, като например транспорта, здравеопазването или а, други правомощия, които по принцип се разпореждат на местно равнище. По този начин споразумение, приемането на това споразумение е неприемливо нарушаване на демокрацията и на автономията и на автономната възможност за на бюджета на голям брой региони. Затова аз гласувах против. Благодаря ви. Думата има господин Ханан. Благодаря, господин заместник председател. Разбира се, че съм с търговското споразумение с Япония и с такива споразумения навсякъде. Колкото повече, толкова по-добре за всички. Но бих ви приканил да помислите за разликата между двата архипелага и тези островни а, държави и начините по които се отнасяме към тях като търговски партньори на Европейския съюз тази част от японския архипелаг е, би трябвало да остане е, подвластна на правото на Европейския съюз. И това да е свързано с свободата на движение – може би не съм слушал добре, но може би Япония трябва да остане в Митинжския съюз, Европейския съюз, когато се подписва такова споразумение. И ако се смята, че а, всъщност не се търсят а, взаимно изгодни условия, то тогава аз се опасявам, че това споразумение много трудно може да бъде наречено предвидимо и изпълнимо. Благодаря. Последният колега, господин Бюти Кофер. Господин председател, това споразумение не е перфектно. Предложенията за изменения, които бяха подадени от моята политическа група, маркираха възможностите за подобрение, но според мен фактът, че те не бяха приети, представлява, не представлява аргумент за отхвърляне. Няма да навлизам в подробности. Тук, има, тук са засегнати не само економически и търговски аспекти, Става дума и за геостратегически причини за запазване на мултилатерализма в едно време, когато две свръхсили набират власт и влияние. За това подкрепих споразумението. В, в, а там, където моята политическа група гласуване, аз се въздържах. Благодаря. А сега преминаваме към доклада Силва Перейра. Доклада. Също става дума за Япония. Господин Флек и господин Кели не са тук. Госпожа Ендърсън, има думата.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 в, като цяло и в дух на солидарност на, с народа на Япония привесвам това споразумение, т.е. стъпка напред към по-справедлива търговска политика на Европейския съюз, подобряване на стандартите в областта на социалните въпроси, економната среда и правата на гражданите. При все това имаме известни притеснения и затова в крайна сметка гласувах с въздържала се и по резолюцията и по споразумението. На първо място в споразумението не са предвидени адекватни клаузи за въздействието му върху безопасността на транспорт или или за въздействието в отварянето и либерализирането на пазара на жестопътни услуги в Япония и в Европейския съюз. Освен това, бих искал това споразумение предварително да изключи всякаква възможност за защита на инвеститорите чрез някакъв арбитражен съд или друг инструмент за защита на интереса на потребителите, тъй като това е недемократично и неподходящо. Освен това, споразумението би следвало да съдържа допълнителни клаузи за защита правото на националните държави да определя собствени разпоредби и да се защитят от комерциализацията на водата и други обществени услуги. Благодаря ви, госпожо Андерсън. И така сега преминаваме към господин към доклада Петерле. Тук също става дума за Япония. Но колегата не е в залата. А, извинявайте, е, не Петър ли ще се изказва, той е докладчика, господин Поспешил иска да обясни вота си. Děkuji pěkně, pane předsedající. Tak já jsem poděkuji panu zpravo... Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на докладчика господин Петърле. Изключително е важен и затова се радвам, че одобрихме амбициозния доклад, първоначалния му вид. Що се отнася до Япония, ние не трябва да поддържаме само делови отношения и търговски отношения. Все пак това е една демокрация в Азия с силна економика и в днешния свят ние сме изправени пред много предизвикателства. Тероризма, други световни проблеми. Силните економики следва да си сътрудничат. Не само, що се отнася до търговията. Много се надявам, че така ще укрепим допълнително връзките между Европейския съюз и Япония, не само в областта на деловите отношения. Благодаря, господин Петеле. Сега обясненията на вота по доклада Ника Хоризонт Европа. Започваме с госпожа Дамато. Тя говори от името на политическата си група, за това и има две минути. Благодаря, господин председател. В много случаи сектора на изследванията и науката не получава достатъчно финансиране. На тази област е много важна за гражданите и трябва да осигурим разпространяването на знания на... и за това тези компании трябва да бъдат подкрепени. 120 милиарда евро се искат и ще бъдат отделени за проекти, свързани с изследването и които проекти ще се провеждат в рамките на Хоризонт Европа. Всички заинтересовани страни трябва да бъдат въвлечени и смятам, че трябва да има специфичен инструмент за малките и средни предприятия, така че и те да могат да се възползват от новите технологии. Целият бюджет ще бъде насочен главно а, към енергийната ефективност и борба с климатичните промени. Така ми се струва. А, но трябва да подкрепим и местните компании. Текстът можеше да бъде по-добър, особено, що се отнася до големите лобита, които не винаги защитават интереса на гражданското общество. Трябва да отговорим на нуждите на хората на истинските им опасения. Трябва да сме много бдителни. Иновациите да не се обърнат срещу малките компании и хората. Аз гласувах за, но трябва да помним. Трябва да подкрепим не. действително изследванията и науката. Госпожа Спираки не я виждам. Господин Мамикинс получава думата. Thank you, Mr. President. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, научните е, изследвания ни дават възможност да задоволим е, нуждите на, на гражданите, както по отношение на производителността, така и по отношение на потреблението. По отношение на векове, Европа е била центърът е, на научните изследвания и това в голяма част обяснява и днешната ни силна позиция. Подкрепям доклада на господин Дамник, посветен на Хоризонт Европа с него се засилват средствата за Европейската общност на проучването, което ще доведе до създаване на нови работни места. Вярвам в идеята за отворена наука и вярвам, че Европейския съюз може да се превърне в истински хъб на научните изследвания. Трябва обаче да гарантираме, че нашите учени ще останат в Европа, защото страни като Съединените щати или Австралия привличат научните работници поради по-доброто заплащане и социални условия, които им предлагат прилагат. Ето защо трябва да защитим социалните условия тук в Европа. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мамикинс. С това приключи обяснението на вода на доклад на голямата Ника. Не виждам колегата И така стигаме до следващото обяснение на вода, именно доклада Хомар и Стивенс относно препоръката на специалната комисия за борба с тероризма. Думата има госпожа Маковей. Благодаря, господин председателю. Какво можем да направим ние, за да предотвратим и разследваме по ефективен начин тероризма? Най-напред е, Европол трябва да има разследващи правомощия, за да може да разследва тероризм, организираната престъпност, киберпрестъпността, избирането на пари. Европол е специализиран орган, в противодействието на тероризма, но тесено той може да окаже подкрепа на държавите членки, а някои държави членки не изискват такава подкрепа, не разполагат с стратегия, а разследванията не могат да бъдат проведени. А разследването на тероризма предполага презгранични действия и е нужно да има една европейска агенция, следователно Европол може много по-ефективно да извършва следствените действия за държавите членки на базата на сътрудничество по линия по наказателно, наказателното право. Следователно тези разследващи функции трябва да са съобразени и с финансовата подкрепа, която можем да окажем на Европол, за да можем ефективно да противодействаме на тероризма. Благодаря. Благодаря. Господин Петровски не е тук. Господин Мамикинс има думата. Благодаря, господин председател. Държавите членки са изложени на голямата заплаха на тероризъм и неофашизъм, лошото третиране на религиозните младсинства, мигрантите са феномен навсякъде в европейските страни. Последната атака в Страсбург трябва да ни напомни, че заплахата съществува и тя съществува винаги. Европейския съюз трябва да, пре, да действа превентивно и да действа бързо, когато се случват такива инциденти. За тази цел имаме нужда от координация на европейско равнище. Предизвикателствата, свързани с сигурността, стават все по-чести и е, реакцията трябва да е трансгранична. Затова смятам, че европейските институции трябва да изработят обща стратегия и да бъде създаден общ център за реакцията срещу терор... за борбата срещу тероризма. Благодаря. Господин Неков не е в залата, господин Жип също не е тук, госпожа Фосенберг също не е тук. Така че приключваме този доклад и свързаните с него обяснения на вълта. Преминаваме към доклада Мак Алистър. Госпожа Макова има дума. Cel mai mare pericol la adresa securității. Благодаря, господин председател. Най-голямата заплаха за сигурността в Европейския съюз е руската пропаганда и руските опити за унищожаване на Европейския съюз и унищожаване на страните, които не са съгласни с Москва. Но нямаше стигна до тук без, без съюзничеството на някои държави, членки на Европейския съюз. Така че ако искаме да имаме една истинска политика за обща политика за отбрана, трябва да сложим край на методът на гласуване с единодушие в съвета. Незаконно да анексиране, намесата в изборите, киберпрестъпността, всичко това са заплахи, е, които засягат всички държави членки и държавите членки не могат сами да се справят с тях. Путин иска действа съгласно принципа разделя и владей. Благодаря ви, госпожо Макове. Не виждам нито господин Креспо, нито господин Петровски, нито госпожа Шуица. И с това приключваме обяснението на вота по доклада Макалистър и продължаваме с доклада Пашко. Преминаваме към доклада Остревициус за човешките права в света. Господин Скрипек. Не го виждам. Или не искате думата? Добре. Господин Поспешил има думата. Děkuji pěkně, pane předsedo. Já jsem podpořil tuto zprávu. Jsem velmi... Благодаря много, господин председател за мен е важно да отбележа, че нивото на доклада е много добро, много по-добро от предходните години. Въпроса за човешките права е много важно за нас в Европейския съюз. Като юрист, моята задача е да заклеймявам подобно поведение в световен мащаб 7-8% е намалението на смъртното наказание в сравнение с предходни години, но това не е достатъчно. За това аз призовавам Европейския съюз да не подценява тази страна от човешките права. Нека направим всичко по силите си, за да не допуснем злоупотребата с е, смъртното наказание в много страни. Подкрепям доклада и се надявам на подобрение през следващите години. Благодаря на колегата Поспишил. Сега госпожа Сабовска. Благодаря, господин председател. За съжаление, не веднъж през изтеклия период дори и последния доклад от 17-та година дава една превратна картина <clears throat> за състоянието на правата на човека, които следва да бъдат защищавани. Изумена съм от факта, че в доклада са включени принципи, които са възприяти от ООН, но както Генералната асамблея на ОНЕ, така и съвета за правата на човека на ОНЕ отхвърля е, тези положения. Аз категорично възразявам срещу тези опити е, да се налагат подвеждащи представи за, за правата на човека, поради което аз не бях в състояние да подкрепя и днешния доклад благодаря, госпожо Заборска. Господин Соснияц има думата. Отхвърлих този доклад. Политиката на Европейския съюз в тази област се използва като инструмент за разпространяване на една революция в целия свят. Това е един инструмент за пропаганда, Ние разпространяваме своите виждания за сексуалните права, за репродуктивните права, въобще нашето виждане, което се опитваме да наложим на целия останал свят. Виждането за пол, виждането за равенство на половете, защо се разпространяват такива леви убеждения в целия свят? Защо се разпространяват такива ценности? Всички би трябвало да гледат на света като нас. И по всички тези въпроси, и по въпросите на образованието. Между другото, образованието също се използва за разпространяване на европейската идеология и пропаганда. Това си е Една значи чиста пропаганда и нищо повече. Ами, Благодаря. С това изчерпваме изказванията по доклада Остревичес, тъй като колегата Миколашик не е в залата. Сега продължаваме с доклада Вирконен Маринеско, теличка и обясненията на вотовете по нега. Отнесно инструмента за свързване на Европа. Хавиер Бенито Зилуага има думата механизмът за свързване на Европа е принос за към моделен модел, който е точно обратен на това, което се очаква от нас в време на климатични промени. Нуждаем се от устойчив модел. А то говори за е, електроснабдяване на Бискайския залив. Е, залага се предимно на природен газ. Това е, се финансира с милиардни субсидии, а знаем какви са отраженията върху климата. Едновременно с това не се прави нищо за енергийна ефективност. Това ли е верния път? Трябва просто да намалим потреблението, вместо да създаваме ненужни инфраструктури парите за СЕФ ще бъдат взети от определени фондове, например Кохизионния фонд, които трябва да, да преодолеят разликата в териториите на Европейския съюз. Това води до милитаризация на инфраструктурите, например транспортната инфраструктура. С това изчерпваме обясненията на вод по доклада. Сега е, отпада доклада, е, изказване по доклада Галер, е, тъй като липсват изказващите се. Продължаваме с доклада Лини комуни... космическа програма и Европейската агенция. Имахме една единствено, единствено изказване на колежката Майер. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада. И а, става въпрос за изменения по членове 25 и 14, а, за да се даде повече яснота за възможностите британските търговски дружества да участват в космическата програма на Съюза след британския изход. Държавите членки не са прави по много е, моменти по-настоящем, но това е поне едно от е, добрите решения с огромно въздействие върху економиката на Великобритания и на моя избирателен район. Е, следващата фаза на програмата Коперник би могла да, бъде, да има ефект в размер на 700 милиона лири стерлинги за британската економика. След британски изход обаче Великобритания няма да разполага със свои представители в Европейския парламент и Европейският съюз ще може да прави каквото пожелае, без ние да имаме думата. Аз се опасявам, че е, е, отрицателният ефект е, на тази изделка, така наречена, ще бъде астрономически. Благодаря, колеги. Благодаря, колега Майер. Не бива да се случва, драги колеги, но понякога се случва. Сбърках. Е, е, беше ми казано, че колегата Зилага има една минута всъщност две минути, тъй като говори от името на политическата политическата си група Вирконен Маринеско Теличка е неговата тема, тъй като имаме тази възможност, ще му предложа да направи, да довърши своето изказване и да използва тази минута. Благодаря, господин председател. Две минути ли получавам или само една? Председател отговори без микрофон. Благодаря, господин председател. Механизма за свързване на Европа предоставя един енергиен модел, който е точно обратния на този, от който имаме нужда. Предлага се един централизиран модел. Предлагат се инфраструктурни проекти като Midcap или като познатия ни от Бискайския залив – залага се на природния газ. Е, подобни проекти, свързани с него, ще получат милиони евро, само че знаем, че всичко това е изключително нещадящо за околната среда. Точно обратното трябва да правим. Трябва да намаляваме своето потребление, вместо да градим някакви мегаструктури с колосални средства. Да не говорим, че заради механизма, познат като ЦЕФ, е, ще се отнемат средства от кохезионната политика, която има за цел да намали различията от различен характер в Европейския съюз. И накрая искам да кажа, че тук се смесват военното и цивилното измерение. Мисля, че благодарение на това, което ние приехме, ще се нанесат сериозни щени. През задната врата се прокарват тези инвестиции в военни начинания. Необходимо е да спрем с това. Благодаря много на колега Бенито Слуага. Извинявам се още веднъж за допуснатата грешка сега. Доклада Росати е, за корпоративно данъчно облагане на значично цифрово присъствие. Колегата Яс, Яс, Ясловецка не е в залата, значи колегата Сошнярц има думата. Я завше гласувам против всяким е, е, способом на. Господин председател, аз съм против всякакво нарастване на данъчното облагане и още повече, ако то не е справедливо. Данъкът би могъл да бъде намаляван в такива случаи, но не и да бъде увеличаван. Ако фирми като Google и Facebook печелят огромни суми, те изличат тази печалба в условията на доброволно участие на потребителите. Е, става въпрос за доброволно участие от едната страна, а от другата страна за задължително данъчно облагане. Аз не мога да приема е, подобен диктат от страна на държавата, от страна на политиците. И освен това се получава известна бюрократизация на интернет и по аналогия е, би следвало по-скоро да се усъвършенстват действието на системата интернет. Благодаря. Това бяха изказванията по доклада Росати. Е, следва е, обяснението конфликт на интереси и защита в чешката на бюджета на Европейския съюз Чешката република. Колегата Полчак има дума. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Подкрепих е, този проект за революция и съм много щастлив, че тя бе приета бюджета с едно изменение. Ние трябва да защитаваме правата на дънакоплаците и европейския бюджет. Искам да подчертая, че чешкият премиер винаги представя своите аргу, аргу, аргументи на европейско ниво по е целенасочено и в ущърп на прозрачността. Той се възползва от всички случаи, когато когато може, но злепоставя Чешката република, когато става дума за престъпници, които ръководят предприятия. Радвам се, че тази резолюция демонстрира как стоят нещата. Ако економическите правила трябва да работят, трябва да гарантираме баланс. Е, а пък министър-председателя определя, концентрира, съсредоточава твърде голяма власт в себе си, в ущърп и в разрез със своите задължения. Благодаря, колега Полчак и накрая колегата Поспишил по същия доклад. Европейския парламент с днешния си вод заявява, че министър председателят Армия Бабиш в Чешката република има проблем. Какво прави всъщност нашия министър-председател? Е, е, обяснява ситуацията, посочва отговорните, в това число е, определени журналисти, а нашият парламент тук се намесва в нещата. Във всеки случай Европейската комисия би следвало да разгледа случая по максимално обективен начин дали в края на краищата министър-председателя е действал отговорно и целесъобразно или не. Вероятно, министър-председателя не би могъл да разреши проблема единствено в националните рамки. Е, накрая всички контролни органи в страната биха могли да бъдат поставени под неправомерно въздействие и следователно Европейските институции би следвало да се намесят, но и по един обективен начин, като доколкото става въпрос за държавни помощи. Благодаря. Благодаря, колега Поспешил. Това бяха изказванията относно конфликта на интереси и защита бюджета на Европейския съюз в Чешката република. Сега доклада на госпожа ЕВИ дейностите на Европейския омбудсман през 2017 година. Госпожо Еви, имате честа да бъдете последното обяснение на вод за годината. Е Благодаря, господин председател. Конфликти на интерес, лобиране на широка основа, разговори при закрити врата, неясни принципи, това са бичове, с които Европа се опитва да се справи, а разговорите между европейските граждани и институциите на Европейския съюз като че ли продължават. В доклада за дейността на Европейския омбудсман са очертани много от тези проблеми. Споменават се проблемите с назначаването на Зелмайер в комисията от страна на Юнкер. Споменава се Европейската централна банка и съответните лица. Правят се препоръки и аз мисля, че ние трябва да ги чуем, защото европейските граждани заслужават прозрачност, заслужават Европа, която да се основава на морални принципи и на прозрачност. Трябва да се избягват подобни случаи и не би трябвало вината винаги да се хвърля върху Брюксел. Съвета е място, където заседават представители на нашите правителства. Много се радвам, че доклада беше подкрепен от мнозинството от депутатите. Благодаря. До колежка Еви, това бе обясненията на вода по дейности на Европейския омбудсман. С това приключихме обясненията на вод за днес и за годината. Почивка до 15 часа. Председателят. Uh, uh, Добър ден, скъпи колеги. Възобновяваме заседанието. Приветствам комисаря с добре дошъл. Това е последно заседание преди коледните празници. Да, надявам се да протече нашата работа бързо и стегнато. Разполагате с дневния ред някакви коментари. Няма такива. Приемаме а, документа. И сега ще продължим с първа точка в дневния ред, а именно устен въпрос към комисията за редките заболявания. Автора на запитването, госпожа Майснер, има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Ясно е, че пред коледа повечето хора, колеги, е, на път за вкъщи преди коледа. Всички искаме да се занимаваме с хубави неща, а не с болести. А, е, така както нещата изглеждат в Европа, а, е, нещата са всъщност добре, но не във всички области, особено в областта на а, редките болести. А, за, редко, за рядко заболяване се смята едно заболяване, от което страда е, един човек на 2000. По принцип в Европа има между 6 до 8 хиляди различни редки заболявания и около 300 милиона от 500 милиона са засегнати. Не са малко тези хора. Какво означава това за тези хора? Това означава, че когато получат диагнозата, а и то, ако тя е правилна, защото това не е лесно да се диагностицира една рядка болест, това означава несигурност за семейството, за лекарите. По принцип, когато човек е болен, взема лекарство и се оправя. Но при редките заболявания нещата не са така. Моят е, баща почина на една, от една рядка болест. Е, моя брат като малък, доста, е, доста млад почина от рядка болест. Моят баща беше политик и ние не искахме неговата история да е, получава публичност. Това може би беше грешка. Моят син е болен от рядка болест и зная, че е, той е <clears throat> сравнително спокоен, защото учените работят на тази болест и те можаха да помогнат на други хора, но на него не можаха да помогнат. Понякога е, човек се опитва да спаси човешки живот и да помогне, но не винаги успява. И тук искаме да помогнем на много хора. Затова изследванията са много важни. Финансирането е важно. Трябва да използваме съществуващите мрежи, за да може засегнатите хора да могат да бъдат защитени изследванията на редките болести е, с още в началото си е, понякога става дума за вируси, които са непознати или е, нови заболявания, които за първи път се откриват, както беше случая при моя син. Много е важно диагностицирането и естествено достъпа до лекарства. За това ние изработихме няколко въпроса. Ще ги прочета. Първият въпрос на комисията е какви мерки е предприела комисията, за да осигури поставянето на точна и навременна диагноза и да осигури достъп до лекарства за редките заболявания. Как комисията насърчава научните изследвания и как се опитва да постигне по-добри резултати за пациентите с редки заболявания във всички държави членки. На второ място, как смята комисията да осигури достъп до информация, и лекарства и медицински грижи? Как комисията насърчава подобряването на координацията и процеса на учене във всички държави членки, за да може да се подобри качеството на живот на пациентите? И на трето място, какви са плановете на комисията да се гарантира финансирането на организациите на пациентите, които подкрепят мрежите за редки заболявания, например посредством Европейската съвместна програма за редки заболявания? Благодаря, колега. А сега комисар Андрюкайтис има думата. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент, най-напред в качеството ми на комисар, както са правили и други колеги, днес, както и повечето от вас, през последните няколко дни направиха неведнъж. Най-напред бих искал да изкажа най-искрените си съболезнования към близките на жертвите на атентата в Страсбург. боят на загиналите вече е трима. Госпожа Майсна започна с много лично изказване и мога само да изкажа най-личната си симпатия към нея за личният изблъсък с редките заболявания. Съществува политическа рамка за съдействие между държавите членки и държавите, между властта му държавите членки за подобряване на координацията между държавите членки в областта на редките заболявания. Господин председател, зададени ми бяха 6 въпроса и невъзможно да им отговоря само в на 3 месеца, така че ще се опитам да им отговоря за всеки по-отделно и моля ви да ми позволите да говоря повече от 3 минути. Добре, започвам с първият блок от въпросите. Първият е свързан с поставянето на точния време на диагноза на редките заболявания. Това е много важен въпрос. Припели сме конкретни мерки, за да гарантираме, че че диагнозата се поставя възможно най-бързо и най-точно. На първо място, в рамките на трансграничното сътрудничество в областта на здравеопазването, държавите членки определят национални звена за свръзка. 28 са общо и работят в момента. Те играят от ключово значение, за да осведомят лекарите и пациент и специалистите по заболявания да се възползват от най-добрите експерти в тази област в своята държава членка или е при нужда в съседните държави членки. На второ място структурата за електронно здравеопазване в това отношение вече работите, дава възможност да се обменят виждания на пациенти, диагнози или електронни досиета за пациентите. От месец март насам е оперативна мрежата за връзка между специалните звена. Те са над 900 из целият Европейски, целият Европейски съюз и по този начин се улеснява достъпът до своевременно диагностициране и лечение на пациенти с редки заболявания. Това, тази, тази мрежа съществено допринася за обмен на на познания между специалистите из целия Европейски съюз. На трето място, системата за управление на клиниките отново работи от месец октомври насам, благодарение на нея. Лекарите, участващи в Европейската референтна мрежа, могат да работят съвместно и да участват в виртуални диагно... Диагно... виртуална диагностика. Системата показва своите резултати. Вторият ви въпрос е достъпа до лекарства на допустими цени. По-рано публикуваното тази година проучване относно фармацевтичните продукти и сертификатите, свързани с тях, обръща специално внимание на лекуването на редки заболявания. Освен това ще съберем нужната информация, ще направим оценка в основа на трупаният опит за това как работи регламента за за лекарствата сираци. Освен това, ще се преразгледа директивата за лекарствата и сираци и лекарствата в областта на педиатрията. Те ще бъде преразгледани преди края на мандата ми. Освен това се подобряват методите за ранна диагностика в Хоризонт 2020 и седмата рамкова програма за научно-изследователска дейност предвиждат над 200 проекта, свързани с редките заболявания в много, много различни области. А сега предоставяме над 1 милиард евро заделен специално за редките заболявания. Ще спомена няколко въпроса. Euronomics и Неуромикс е проект, чиято цел е да се подобрят методите за диагностициране на голям брой редки заболявания, включително и редки заболявания на бъбраците. Също така има и други проекти по отношение на имунната система, чиято цел е да се подобрят възможностите за създаване на клъстери за подобряване на диагностицирането на редките заболявания. Също така е много важно да има и измерим напреда по отношение на редките заболявания. Ще споделя с вас мнението на експерта на, на панел от експерти за критериите за достъп до лекарства и лечение, особено по отношение на редките заболявания. Наскоро довършихме пилотният проект за двустъпен, по-добър достъп до медицински изделия Проектът беше започнат по инициатива на Европейски парламент и продължаваме да работим по него. Пристъпвам към вторият, втората група от въпроси. Първо място, достъпът на информация. Тъй напред бих искал да спомена работата на съместната, съместната дейност по редките заболявания. През последните три години тя е подкрепила създаването на мрежа за лекарствата си раци в, по отношение на редките заболявания. Също така се работи по, по кодифицирането на редките заболявания, което ще улесни достъп от информация за този вид заболявания. Това е една от най-големите бази данни в тази област и се управлява от консорциум от европейски партньори. Знаете също така, че има работна група относно превенцията и, и насочаването на разпространението на информация за незаразните болести и тя ще се случи върху редките заболявания като приоритетна област, която да се разпределят най-добрите практики. И следим отблизо какво се случва. Проектът Alpha Code ще е, бъде подкрепен с е, бюджет от 750 е, хиляди евро и целта му е да подкрепи държавите членки при по-доброто събиране на сведения за редките заболявания от всички 28 държави членки на Европейския съюз. И накрая Европейската комисия разработи европейска платформа за регистрация на редките заболявания и насърчава оперативната съвместимост на съществуващите регистри с цел създаване на нови регистри. Мога да споменя две бази данни, Eurocartos и SPA, които вече функционират. Следващият ви въпрос е свързан с достъпа до лекарства и е, лечения. Мрежата помага на пациентите да имат достъп до лечение в други държави, членки на Европейския съюз и са запознати с всички разпоредби, свързани с възстановяването на разходите за лечението им при трансгранично лечение. Или казано с други думи, всички държави членки би следвало да обърнат внимание на възможността да бъдат възстановени разходите за лечение на пациенти с заболявания в друга държава член, което е много важно за тях. Европейската комисия също така подчертава Орфанет базата данни като най-добрият начин да има информация за редките заболявания и достъп до Председателят, извинете, господин комисар, знам, че, че сме ограничени във времето, но мога ли да ви помоля да говорите малко по-бавно? Regarding your question to achieve... По въпроса, ай това вече го споменах. Председателят, извинявайте, че ви разсеях, моля ви, да продължите. Да, спрях с паста данни за лекарства сира, сираци. Новото законодателство в областта на лекарствата сираци насърчава чрез специални схеми разработването на тези лекарства, като целта е да се намери доброто равновесие между адекватните стимули за научно-развойна дейност в тази област и разбира се равнопоставен достъп до лекарства на приемливи цени за всички пациенти, в частност пациенти страдащи от редки заболявания. В момента работим по проучване на, на, в тази област и ще се използва при оценката на регламента за лекарствата сираци и педиатричните лекарства и а, при успех ще с тази оценка ще успеем да постигнем напред в тази област. И стигам до последни, третият подвъпрос в втората група, а именно насочаването на по-добрата координация и процеса на учене във всички държави членки. Това безспорно е област, в която сътрудничеството на европейско равнище носи истинска добавена стойност и е прекрасен пример за прилагане на принципа на субсидиарност. Тоест няма как да се разреши проблема на местно равнище, преминава се на регионално, никой не може на регионално, се преминава на европейско равнище и това напълно съвпада с принципа на субсидиарност. Можем да споделяме данни и познания, преодолявайки границите и географските особености на регионите, за да може всички пациенти достигнат до адекватна диагноза. Знаете, че има нова мрежа, която обединява всички учени, работещи в това отношение и работещи за разработването на нови лечения. Те изграждат мрежа за диагностика и мрежа от работни групи, в които обсъждат конкретни проблеми и разчитам на възможността да се зададе мрежа на мрежи, т.е. референт, европейска, европейска референтна на мрежа, която да е свързана с националните системи за здравеопазване, като целта е да има възможно най-лесни пътища за пациентите, за които те достигнат до навременна диагноза. В третият ви въпрос е свързан с устойчивото финансиране на организациите на пациентите, които подкрепят европейските референтни мрежи за редки заболявания. Европейските референтни мрежи за редки заболявания се подкрепят финансово и логистично от Европейската комисия чрез програмата e-Health а, освен това има финансова подкрепа и в рамките на механизма за свързване на Европа. Няма обаче пряко финансиране за организациите на пациентите, но всяка европейска референтна мрежа получава 200 000 евро годишно от програмата и Health. Е, и тези а, е, субсидии има за цел да, под, да насърчават организацията на пациентите, включително и чрез срещи с, с а, е, представители на тези организации. Програмата eHealth насърчава също така и улесняването на трансфера към неправителствени организации на пациентите, които са много важни действащи лица в тази област. Освен това, в работната група за 2019 година в рамките на Хоризонт 2020 се предвижда съвместен фонд за научни изследвания в областта на редките заболявания, като по този начин насърчава участието на европейските референтни мрежи и на организациите на пациентите за период от 5 години за да се гарантира устойчивостта след 2020 година. Предлагаме в контекста на многодишната финансова рамка да се обмисли подкрепата им чрез преко субсидиране. Но сега това, разбира, всичко зависи от нас. Разбира се, държавите членки могат да използват и структурните фондове, могат да използват и е, социалния фонд, Европейски социален фонд за подобряване квалификация квалификацията на лекарите. Уважаеми господин председател, скъпи на Европейския парламент, благодаря ми за тази възможност да ви осведомя за новият напредък в областта на раките заболявания. Това е част от общата програма на Европейската комисия за научно-изследователска дейност и усилите ни започват да дават конкретни резултати за пациентите и техните близки. Могат да ви уверя, че обединяването на експертите из цяла Европа е основният ни приоритет. Благодаря ви. Uh, благодаря, господин комисар, за този обстоен отговор отговор. Сега ще чуем оратори от различните политически групи. Най-напред госпожа Пити Кайн от НП. Бих искала да благодаря на комисията и на комисаря, който бе изключително активен и много добра работа бе свършена по редките заболявания. Редките заболявания не са толкова редки. Има 8 до 10 хиляди редки заболявания и около 10% от европейците страдат от някакво рядко заболяване. Те са редки спрямо населението в държавите членки, определен град, но няма държава членка, която да разполага с всички познания – и лечение. По тази причина ние се нуждаем от общо европейско сътрудничество, за да послужи това като примери за други заболявания. Трябва да имаме подобни центрове и мрежи, такива каквито имаме за редките заболявания. Беше споменато на временното диагностициране а, инициативи за здравеопазване през граница и електронно здравеопазване. Това са все полезни инициативи. Много се надявам, че бихме могли да освояваме повече средства по хоризонт за мрежите и а, пренасочването а, на пациентите, за да можем да се възползваме от изкуствения интелект, който да помага на лекарите да диагностицират редките заболявания. Това а, ще бъде от помощ и за общо практикуващите лекари, за да могат да насочват пациентите за по-нататъчно лечение. И на последно място, но не по значение, е въпроса за лекарствените средства, които са изключително а, скъпи и а, това е отрицателен а, фактор за местните лечебни центрове. Така че се нуждаем от Европейски фонд за покриване на разходите за лекарствени средства за тези заболявания и ви благодаря за търпението. Председателя се намесва. Нямаме а, много натоварен дневен ред, но все пак ви моля да се съобразявате с предвиденото за изказвания време. За социалистите господин Мамикинс. Благодаря. Около 5 до 8 хиляди са редките болести – и около 30 милиона хора са засегнати от тях. Клинични изследвания са Клиничните изследвания са доста фрагментирани и това е проблем. Проблемът може да се реши единствено на европейско равнище. Стратегията е да има добър достъп до информация и диагностика. Трябва да има мерки, като например адекватно кодиране и проследяване на редките заболявания във всички информационни системи, подкрепа на националните планове. На трето място подобряване на видимостта на редките заболявания и създаване на, европейски референт, на европейска референтна мрежа за споделяне на професионализъм, информация и альтернативни лечения. Трябва да продължим да подкрепяме изследванията чрез Хоризонт 2020 и рамковата програма за изследвания и иновации и програмата за регистриране на редките заболявания, както спомена комисарят. редките заболявания може да, в тази област може да отбележим напредък единствено чрез изследвания, иновации и инвестиции. Благодаря. Следващият колега, господин Яковчич. Хвала лепо, господине подпредседниче. Много ви благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, близо 10% от европейските граждани страдат от някакво рядко заболявания. Заболяване, а редките заболявания са над 5000 на брой. Дадено заболяване се смята за рядко, когато по-малко от е, един на 2000 души страдат от него. Но всяк, всеки пациент има своята лична трагедия, както ни показа свидетелството на госпожа Майснер. Смятам, че трябва да вземем предвид всичко, което чухме до сега. Говорим за един въпрос, засягащ общественото здраве, но става дума също така и за положение, което трябва да отгледаме не само на национално, но и на регионално равнище. Трябва да работим за създаването на бази от данни и свързването им в мрежи. Между моят град Пула, Рига, между моят град и градовете от страна на италианската граница, например, или между Рига и Талин, трябва да се изградят подобни мер... връзки. Така че днес безспорно чухме добри предложения, които ще ни помогнат в борбата с, с редките заболявания. Бих искала да направя едно предложение, което към момента никой не спомена. Европейският съюз може и Европейската комисия би трябвало да поведе една световна коалиция за борба с ръките заболявания. Трябва да привлечем е, Съединените щати и други богати страни. Днес обсъдихме сключването на споразумението между Европейския съюз и Япония. Нека да привлечем и Япония е, в борбата с ръките е, заболявания. Всички останали държави, които биха искали да се присъединят, колкото повече сме, толкова по-добър успех ще постигнем. Над 10% от гражданите на Европейския съюз страдат от ръки заболявания в световен мащаб. Броят им е още по-голям, така че трябва Европейския съюз да изиграе водеща роля в борбата срещу редки заболявания по цял свят. Благодаря ви, да има Лопес Бермехо. Благодаря, господин председателю. Има над 6000 редки заболявания, които засягат милиони европейски граждани. Често те са хронични и застрашават живота на пациентите. Тези редки заболявания. Наистина се срещат редко, рядко, но има пациенти, които се сблъскват с най-различни проблеми, като например лошо диагностициране, което засяга а, работата им, свободното им време, те биват дискриминирани, а освен това и лекарствата са много скъпи. Много са проблемите а ние се нуждаем от финансова помощ, за да намерим решение, т.е. да има публично финансиране и допълнителни ресурси. Само така всички пациенти ще имат достъп до поставянето на правилни диагнози и лечение много от тях не могат да си позволят лечението. И именно по тази причина се появяват и допълнителни фактори, които създават неравноправие. Нужно е да има публично финансиране на научно-изследователската дейност. Не можем да оставим това само в ръцете на частните субекти поради високите разходи. Необходими са и ресурси за немедицинска работа с пациентите, като например нужна рехабилитация и социално подпомагане. Тези обществени политики са необходими за пациентите и трябва да бъдат окоръжавани, за да не продължават те да страдат и да стават все по-уязвими. Благодаря ви. Госпожа Миранда има думата. Благодаря, господин председател. Редките заболявания. С тях трябва политиците да се занимаят, защото има голямо объркване. Не е ясно доколко е, тези болести са наистина редки. Аз познавам хора, които са засегнати от редки заболявания и разходите за лекарства при тях са огромни. Те трябва специално да провеждат кампании, за да наберат средствата, които са нужни за лечение. Тези хора се чувстват изоставен, изоставени. И това са около 10% от европейското население. Комисията каза, че засегнатите са изолирани и трябва да бъдат защитени. Комисарят каза, че трябва да се кодифицират и регистрират тези заболявания, да се изследват и да се създадат специални центрове. Освен това, трябва да се финансират повече средства, трябва да има по-добро сътрудничество, трансгранично сътрудничество, за да се развият добри терапии и да се изработят лекарства за редките заболявания. Благодаря. Господин Елисен. Laat ik beginnen te zeggen dat ik... Много ви благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да отбележа, че високо ценя отдадеността на госпожа Майснер. Разбира се, десетките хиляди граждани на Европейския съюз заслужават да получат възможно най-добри медицински грижи. И разбира се, всеки пациент трябва да получи е, точна и навременна диагноза и трябва да има достъп до медицински изделия. Никой не може да се противопостави на подобни е, цели, подобни желания, но трябва понякога да се взимат нелистни решения и тези решения се взимат на национално равнище. Холандците имат право да решават какво ще се случва в Холандия. Тези решения зависят от е, националните парламенти и равнището на помощи, които получават пациентите. И защо всички въпроси, свързани с системата на здравеопазване, е от националните правомощия. Има 28 държави членки в Европейския съюз с 28 различни системи за здравеопазване и би било много лоша идея да се опитаме да ги обединим в една огромна европейска здравна система. Но именно това е целта на мнозина от поддръжниците на идеята за по-силно интегрирана Европа. Но каква ще бъде цената на това начинание? Всяка държава членка има свои традиции и свои особености. Ето защо не можем да приложим един модел към всички, Здравеопазването е въпрос от национална компетенция. Имаме нужда не от контрол от Брюксел или от Страсбург трябва да работим на равнището на държавите членки, да работим с научно-изследователските дейности и с университетите. Благодаря ви. Няма колеги поискали да се изкажат в, в, в, в изказване. Давам думата на господин комисаря за, за заключение. Благодаря ви, господин председателю, почитаеми депутати. Нека да отговоря на преждеговорещия. Мога да ви уверя, че ако сте в, Нор... в Нидерландия, и имате 10 души с редки заболявания. Няма клиницисти, няма експерти. Те няма да могат да излекуват тези няколко души. Аз 20 години се занимавам с лечение – вие бихте могли веднага да се обърнете към някой в Европейския съюз, да разберете къде е експертният център, къде са клиницистите и кой може да подпомогне лечението на тези хора. Така че сътрудничеството е от ключово значение. Има и друга възможност, втора възможност – Позволете сега да се обърна на казаното от господин Яковчич. Вашата идея е добра. Референтната европейска мрежа е гръбнакът и тя може да ни помогне да обединим различните институти, изследователи, раз... тези, които се занимават с развойна работа, тези, които развиват така наречената прецизна терапия може да бъде подписано споразумение, да бъдат а, проучени един милион геноми, защото редките заболявания са свързани с а, генетиката. И можем да създадем един такъв колайдър, който да обедини цялото ни познание в цял свят, да се разработят нови терапии, ново лечение и така ще можем да помогнем на хората в цял свят да спасим живота им. Разбира се, ние се занимаваме с тази дейност. Има много данни, големи масиви от данни и а, националните а, институти не са в състояние да се справят с а, подобни заболяване. Затова е нужно всички фактори в цял свят да се обединят, да се провеждат различни инициативи за намиране на решение на различни редки заболявания. Говорим тук и за съвместно възлагане на поръчки което изисква сътрудничество между държавите членки, тъй като знаем, че лечението е изключително скъпо, а новите медицински лека, а, препарати а, са много скъпи. Ние при сътрудничество можем да гарантираме достъп до лечение и преодоляване на дискриминацията на пациентите, защото те ще имат достъп до нов, нов, новаторски а, лечения, а, защото това е а, едно общочовешко право. И трябва да говорим за това, трябва да мислим за него. И ясно е, че нито една отделна държава не може да се справи с редките заболявания. Ако работим по-отделно, пациентите няма да получават правилните диагнози и ефективно лечение. А ако обменяме водещи практики, експертни познания много по-ефективно и ефикасно и в много по-решителна степен е, ще е, решим проблемите на пациентите в цяла Европа. Това е виден пример за мощта на сътрудничеството, за да имаме общи регистри, да се въведат единни правила – в същото време обаче пациентските организации и НПО-тата имат огромен потенциал за една обща политическа платформа, за да не страдат пациентите от редките заболявания. Наясно сме с това. Един от моите приоритети е именно до достъпа за лечение на редките заболявания – а, групата от Валета за сътрудничество също говореше за достъп. Бенелюкс, Белгия, Люксембург, Нидерландия, също така и Австрия се включи в тази инициатива. А, също така имаме и законодателство в областта а, на а, лекарствени а, средства, регистър на такива лекарствени средства, а, които а, всъщност а, не са ниче е собственост. И социалния фонд, и програмата Хоризонт може да, да задели средства. Затова очакваме от парламента да подкрепи предложението на комисията за следващата многогодишна финансова рамка. Благодаря ви, господин комисар. Приключихме с дебата. Преминаваме към следващата и последна точка от дневния ред за Днес въпрос с искане за устен отговор, разпространение на африканската чума по свинете. Господин Шикерски, автора, има думата. Шановни пани Przewodniczący, пани комисажу. Благодаря. Комисията по селско стопанство в Европейския парламент е много загрижена за това, което се случва в сектора на свинете и свинско месо и начина по който се реагира на разпространяващата се африканска чума по свинете. Има големи рискове. Тези рискове бяха обсъдени в комисията Агри на парламента. Има много членове на комисията, които са от страни, които са засегнати от чумата. Организират се конференции и срещи с фермерите. И като последващо действие ние решихме да отправим устния въпрос към вас, за да може да обсъдим в пленарната зала проблема. И така, въпросът ми е. Това е летална болест за домашните и дивите свине, което означава големи загуби за фермерите. Имаше забрана за износ на свинско месо, на свине и продукти от свинско месо от страни, които са засегнати от африканската чума по свинете. За съжаление, глиганите разпространяват и пренасят вируса и заразяват домашните свине. Хора също могат да разпространяват вируса в незаразени области. Превенцията е важна Борбата срещу този вирус изисква глобален подход. Трябва да включим всички в този подход, в тази борба, всички заинтересовани страни, гражданското общество, фермерите и организациите им. Но фермерите естествено са на предна линия. Те трябва да действат незабавно. Що се отнася до контролните мерки и превентивните мерки, комисията казва, че трябва да бъдат прилагани, ако има подозрение за болестта или ако има потвърждение за заразена ферма. органи, отговарящи за транспорт и здравето на животните, трябва да уведомяват комисията за наличието на болестта, но какви стъпки и каква финансова помощ планира комисията, за да контролира и ликвидира заболяването? Какво ще се предложи по отношение на диспропорционалните забрани за износ на свинско месо? Защото някои от тези забрани са наистина непропорционални. Това е конкретен риск за нашите държави членки – Интересуваме до каква степен институциите на Европейския съюз могат да се координират и какви мерки могат да се предприемат на национално и европейско равнище за борба с чумата по свинете. Как може да помогнем на местното равнище да се справи с проблема? Това са рискове, които са налични и които могат да се появят и в бъдеще и засягат всеки го от нас. Така че това да сме подготвени е много важно. Това е здравна заплаха, заплаха за здравето на всички нас. И смятам, че трябва да осмислим ситуацията – може би са необходими повече анализи и проучвания, но така или иначе иска се бърза реакция. Благодаря. Сега комисарят има думата. Уважаеми господин председател, уважаеми член на Европейския парламент, Превенцията, контролът и премахването на африканската свинска чума е сред основните приоритети на Европейския съюз. Африканската свинска чума представлява сериозен риск за цялостният сектор на свиневътството на, в Европейския съюз. А Европейския съюз е сред най-големите производители и износители на свинско месо и свински продукти в света от както беше открита първите случаи в Европа, Европейската комисия е, предприе незабавни мерки за борба с заболяването. Бяха мобилизирани значителни финансови и човешки ресурси за да се справим с този проблем. Въпросите ви са следните. Първият ви въпрос е как може да се гарантира добрата координация? Мога да ви бъде, че комисията гарантира координацията от, както беше установен първия случай на африканска чума по свинете. И сътрудничество само се засилва с времето. Държавите членки трябва да гарантират, че има засилено междуинституционално, между отрасло, междубраншово и международно сътрудничество, което ще помогне да се ограничи разпространението на болестта. Европейската комисия продължава незабавно да преразглежда адекватното законодателство на Европейския съюз за борба с африканската чума по свинете, като се взимат предвид всички аспекти на заболяването от лошото състояние на животните до достъпа до пазара, транспорта на животни и кампаниите с осъдомяване на населението. Европейската комисия се среща с, с ресорните министри на всеки 6 месеца, среща с представители на ветеринарните общности, на ловците, на производителите на свиско месо и на всички други заинтересовани страни. Ако искате, мога да ви представя всички стъпки, които сме предприели през последните 4 години. Следващата подобна среща да се проведе идната седмица в Брюксел, в която ще вземат участие всички министри на селско стопанство и околната среда на държавите членки на Европейския съюз. Те заедно ще обсъдят темата, за да изготвят цялостната ни стратегия за биологична сигурност в, в горите и в селското стопанство, като също така се умислят и възможностите да се да, да се вземе предвид последиците за околната среда, свързани с състоянието на популацията на диви свине. Освен това, аз лично посетих всички засегнати държави членки, скачнах се с министрите на, на собствено стопанство, на европейските въпроси и заедно обсъдихме тази тема. Европейската комисия също така насърчава държавите членки да предприемат усилия за ефикасен контрол на външните граници на Европейския съюз, за да се ограничи рискът от разпространяване на заболяването от човека с много точни инструкции, които са изпратени на всички митници в Европейския съюз. Опасността и който нарича човешки фактор, беше е, упоменат в е, писмо, изпратено до всички министри на транспорт в Европейския съюз, подписано от мен и от е, колегата Виолета Булч. Паралелно с това ръководим, провеждаме кампания с уведомяване на населението по основните магистрали, с които се влиза в Европейския съюз, където има най-голяма опасност за внасяне на заразени стоки и също така засилваме усилията за активно и пасивно наблюдение, което трябва да се осъществява в целият Европейски съюз. Въпросът беше повдигнат на редица заседания с представители на държавите членки на всички равнища, включително най-високо изпълнително равнище. Европейската комисия продължава да държи на, на ангажимента си за провеждане на мисии за наблюдение на място и да предприеме и препоръча на държавите членки нужните мерки. Следващата среща първата министерска конференция ще се проведе в Брюксел на 19 декември. Държа да ви уверя, че Европейската комисия ще продължава да насърчава координираната превенция и е, да настоява за високо равнище на подготвеност, контрол и е, с цел на заболяването. Вторият ви въпрос – Какви стъпки в това число предоставяне финансова помощ за сегнатите стопани планира Европейската комисия за да контролира и ликвидира заболяването. Но ще ви припомня, че научните познания, техническите и финансови инструменти вече са на лице в Европейската комисия за справяне с африканската чума по свинете. Европейския съюз съфинансира проекти в държавите членки за е, установяване, контрол и ликвидиране на заболяването. Също така има и други мерки, които могат за превенция, които да бъдат съфинансирани от Европейския Европейския съюз в държави членки, когато заболяването още не е на лице, но иска да се възпрепятства разпространението му чрез повишаване в смъртността с ловците и други заинтересовани страни. 95 милиона евро бяха заделени за целта за период 2015-2019 година. Също така Европейската комисия се основава на последните научни изследвания в тази област и ще продължава да координира различни кампании на европейско равнище за контрол и ликвидиране на заболяването. Към това съвпад, спадат политическата координация на министерско равнище, преразглеждане на специфично законодателство, за засягащо африканската чума по свинете, включително и мерките за регионализиране в Европейския съюз, хармонизиране на стратегическият европейски подход към свинската чума, включително и чрез подготов... подготвеността и незабавната подкрепа за засегнати държави членки от експерти на Европейската комисия, експерти ветеринари, международно сътрудничество, включително и активното участие в световната рамка за контрол на инфекциозните заболявания по животните в рамките на СЗО, както и научните изключвания в рамките на африканската чума близо 25 милиона евро са заделени за научно-изследователска дейност. Също така се предвижда разработването на специфични проекти в съседни страни, като Молдова и Украина. В момента се работи в тясно сътрудничество в пограничните региони. Третият ви въпрос който отправяте към Градската комисия е как тя подхожда към несъразмерните забрани, пред от някои трети държави по отношение на износа на свине, свинско месо и продукти от свинско месо от засегнатите държави членки. Областната комисия работи проактивно с търговските партньори, за да предостави пълна прозрачност е, за мотивите, за решенията, които са взели. Последната ми среща в това отношение беше в Китай и обсъдихме с партньорите ни а, износът на свинско месо. Към момента тези мерки се, се оказват а, успешни, по-точно обясняваме, че мерките от Европейския съюз са, са успешни и настояваме за налагане на мерките само върху засегнатите Европейски Европейския съюз държави, а не целият Европейски съюз. Към момента в двустранните си отношения Европейската комисия насърчава партньорите ни да прием, да признаят, че нашите мерки дават добри резултати, че отговарят на международните стандарти, насърчавани от Световната организация за здравето на животните. И признаването на ефикасността на нашите усилия е много важен приоритет за нас. Всички служби на Европейската комисия работят сътрудничество в това отношение. Искам да спомена един случай в СТО, който успешно спечелихме срещу Руската федерация. Уважаем ми председател, скъпи колеги, държа да почитая, че Европейската комисия продължава да ръководи усилията за премахване на африканската чума по свините чрез подобряване на сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни. По този начин ще се подобри отговорът на европейско равнище и ще се подобрят усилията за контрол и разпространение на заболяването. Благодаря ви. И аз ви благодаря, господин комисар. Сега от името на НП думата има господин Буда за две минути domnule președinte domnule comisar Благодаря, господин председателю, комисарио, госпожи и господа. Най-напред да поздравя нези, които дадоха ход на този дебат. Много важен дебат. Така че благодаря на Европейската комисия и на комисаря Хоган за подкрепата, която се оказва на европейските селски стопани особено на тези, които са тежко засегнати от а, това вирусно заболяване, чумата по свинете. Но това, което се прави, не е достатъчно. Механизмите за превенция не работят достатъчно добре, трябва да са по-разнообразни, по-силно подпомагани, за да бъдат ефективни. Искам да кажа също така, че Европейската комисия не трябва да разчита само на това, че оказва помощ на държавите членки. Трябва е, да се мобилизира, да е, въведе по-видими мерки. Е, това е един вирус, който е много устойчив. Той може да оцелее и в почвата, и с години може да оцелява в различни продукти и да се принася по различни начини. Затова е толкова важно да се поддържа и популацията от диви свине на оптимално равнище. Ловците също имат роля в този процес. Те могат да ограничават броя на дивите свине. Комисията следва да разбере, че за да можем да преборим този вирус, не е достатъчно само да водим тази битка, да се изгарят и труп, труповете на а, заболелите животни. Трябва да има някакви мобилни а, а, екарисажи, които да бъдат финансирани от Европейския съюз. Така че са ни нужни допълнителни средства за по-сериозни мерки и да бъде разработена нова вакцина срещу вируса. Благодаря ви за групата на социалистите за 6 минути. Госпожа Агилера Гарсия. Благодаря. Аз приветствам този дебат, който бе започнат от комисията Агри. Радвам се, че говорим за разпространението на африканската чума по свинете. Въпросът е, че последствията от тази чума не са обяснени добре. Ние имахме обсъждане с представители на комисията и разбрахме в комисията по селско стопанство, че има голяма несигурност. Ние разбираме какво правите. Въпреки това, има различни аспекти търговски, економически и други. И всичко това води до голяма несигурност. Въпросът опира до контрола на движението на дивите глигани. Вие не казвате какво правите, обаче ни трябва повече сигурност. Аз съм испанка, аз съм от Андалусия и регионът страда от африканска чума по свинете от 40 години. Най-накрая се приборихме с проблема, но това беше много скъпо. Затова е, този дебат е много важен. Трябва ни истинска европейска стратегия, която да надхвърля селското стопанство, а включва всички аспекти, например транспорта, здравеопазването, мисля, че е, тук има три ключови момента. Балтийските държави, Русия и Полша. Това са е, три региона и въпросът е Полша дали успява да контролира ситуацията. Може би в Балтийските държави ситуацията не е съвсем, съвсем ясно. И Румъния, господин Буда беше много ясен. Той е загрижен за ситуацията. Имаше голямо голям, огромно разпространение на африканската чума по свинете в Румъния. Може би много неща опират до ветеринарните служби и производствената система. Трябва да помогнем на Румъния да се справи. Ако не успеем, всички ще бъдем засегнати. Така че проблемът с производството и с ветеринарната система в Румъния са проблеми, които трябва да се решат чрез европейски средства. Може би чрез втория стълб на ОСП и допълнителни средства, така че румънците да се справят с ситуацията. Белгия, Чехия и Унгария. В тези страни има изолирани огнища сред популацията на глиганите. Трябва да внимаваме как ще се развие ситуацията в тези страни. Знае, че има специални средства за борба с подобни заболявания, като африканската чума по свинете. Трябва ни една интегрирана система. Ние знаем, че нещата са сложни, но ето примера от Испания показва, че а, човек може да се справи с, този, с, с тази болест. Полша бележи също напредък. Когато има африканска чума по свинете и има огнища, това е проблем за всички нас, защото тя може да се разпространи и може да има забрана за износ на свинско месо за всички нас. Всички сме загрижени. това не е проблем предизвикан от производителите. Вие казахте, туристи, има и други фактори, които допринасят за разпространяването на болестта. Но кои фондове могат да се използват? Няма достатъчно средства в Румъния. Ясно е, че има нужда от допълнителни средства. Откъде трябва да дойдат парите? Ако имаме ветеринарен фонд, това би било добре. Но какво имаме? Имаме мултина, многогодишна финансова рамка, която се съкръщава. И това не е добре за животинското здраве. Друг важен въпрос е регионализацията и защитата от трети страни. Нека насочим вниманието си към страните, където ситуацията е най-напрегната. Госпожа Гусевска. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, действително в Польша прилагаме много строг подход към заболяването. За съжаление, откакто заболяването сигурно до нас от източните ни съседи поради намаляването на износа намаляха и цените и всъщност периода преди колед да се превърна в истинска трагедия за производителите на свинско месо. Близо една трета от стопанствата в източната част на страната, близо до Украина, изчезнаха и ако всички стопанства се изместят към западната част на страната, положението ще стане абсолютно нетърпимо. Така че нека да помогна на тези стопани да продължат своята дейност, а да не, тря... да не бъдат принудени да фалират. Вашата препоръка в случай на установяване на, на заболяването е да бъде е, ликвидирано цялото стопанство, но ние трябва да намерим альтернативни варианти. Трябва също така да се обмисли възможността за компенсация на, на животновъдите, тъй като те не са виновни за случващото се. Господин Радош. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Ние в Харват събития. имаме проблеми с а, дивите прасета и африканската чума по свинете. А, освен всичко това, а, дивите свине вредят и на а, земеделските стопанства и причиняват допълнителни загуби. А, с риска да се разпространи африканската чума, сме изправени пред още по-големи проблеми. Колегите споменаха някои предложения, бе ги споменал и комисаря, бе спомената и помощта, финансовата помощ за земеделските стопани. Бих искал да повдигна въпроса за забраната за износа в трети страни. Чешката република, Румъния и Унгария са страни, където имаме потвърждение за разпространение на африканската чума по свинете. Това заболяване може да се разпространи и в съседните страни. По тази причина трябва да обучаваме онези, които могат да влезат в досък с вируса, като например ловците и всички други, които имат нещо общо с а, дивите прасета. Нужно е да засилим санитарните изисквания, особено за лица, които са в досек с а, диви прасета. Тази болест трябва да бъде изкоренена в нашите държави. Аз благодаря на господин Сикерски и на комисията. Госпожа Миранда има думата. Uh, благодаря. Африканската чума по свинете е голяма заплаха за, е, за сектора на производство на свинско месо. Има загуби от износ. В нашата група ние сме загрижени за това, че няма достатъчно координация между компетентните органи и за мерките на митниците. Вие говорихте за финансовата помощ за фермерите, които са на предна линия на проблема, но как комисията може да прекрати разпространението на болестта? Също така сме загрижени за начина по който комисията се отнася към несъразмерните забрани за износ на свинско месо и свински продукти. Благодаря. Благодаря. Господин Ердос. Tisztelt biztos úr, az afrikai sertéspest is egész Európát érintő kihívás. Африканската чума по свинете е голямо предизвикателство. Вече 10 държави членки са засегнати. В Унгария проблемът е предотвратен благодарение на строгите мерки. Много е важно европейските средства да текат към компетентните органи в държавите членки и да бъдат подкрепени засегнатите ферми. Заедно с моите колеги успяхме да заделим за следващата финансова рамка 50 милиона евро евро. Би било хубаво комисията да увеличи тези пари, защото те ще бъдат пред, предвидени за превентивни дейности. Трябва да убедим Китай, Тайван и Конго да премахнат своя, своята забрана за износ на свинско месо от Европейския съюз трябва да се признае принципа на регионализиране, т.е. забраната да не засяга цели държави членки, а само засегнатия регион. Моля комисията да вземе отношение по тези две предложения. Благодаря, колега. Следващият оратор. Господин Болка Сърсисо. благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин комисар, Африканската чума по свинете представлява огромна заплаха за сектора на свиневътството. Тя е смъртоносна за дивите свине, за домашните свине и пряко засяга свиневътството. В момента заболяването е разпространено в 10 държави членки на Европейския съюз, но много лесно може да се разпространи подобно заболяване в рамките на вътрешния пазар без граници. Ето защо трябва да се увеличат проверките, за да се ограничи разпространението на вируса. Уважаеми господин комисар, Испания, моята страна е сред водачите в областта на свиневъдството. Секторът е с, с размер от 7 милиарда евро годишно оборот и ако се стигне до избухване на гнездо на инфекцията в Испания, това ще има катастрофални последици за нас. Така че знам, че правите всичко възможно, ни комисар, но трябва да засилим проверките и роднацията между засегнатите държави и членки. Основната цел е унеси, които са изложени на първа линия, да са в състояние незабавно да предприемат мерки. Разбира се, не бива да забравяме и различните идеи и надежда, която идва от Испания. Ако всичко мине, ако всичко е наред, вакцината, разработена на господин Санчес Вискарсел, ще изиграе ключова роля за контрола и ликвидирането на епидемията. Надявам се тази проект да получи подкрепа от страна на Европейската комисия. Благодаря ви, колеги. И така стигаме до процедурата по спонтанни изказвания. Давам думата на господин Хетман за една минута panie ви, господин państwo! Госпожи и господа, седим тук в нашата зала, но положението на много хиляди земеделски стопанства а, и свиневъдни ферми никак не е добро производството в тях е, е напълно изкоренено и госпожа Горсия каза, че Полша се справя добре. В такъв случай земеделците са та, сега са навън по улиците и блокират е, пътищата. Именно заради чумата. Говорим за хиляди семейства, които са си загубили препитанието. Господин Шекерски преди известно време организира една конференция за африканската чума и не се казва, че битката я губим. Но това не е битката с вируса, която губим. Ние губим битката с бюрокрацията, с липсата на солидарност, с незаинтересоваността на властите и всичко това допринася за бързото разпространение на това заболяване в Европа. Има а, хора, които трябваше да преустановят дейността и няма какво да направим за тях. Но има други, които искат да продължат да работят председателя, тъй като коледа иде, нека да се съобразим с това. Благодаря. <clears throat> Благодаря, господин комисар, че за вашето присъствие. Е, този въпрос е наистина много важен. Колегите описаха проблемите, но огромната заплаха идва от глиганите. За Германия в момента има над 5000 глигана, които миналата година са били убити от ловците. Може би трябва да имаме премия за убит глиган. Комисията трябва да помисли за това. Освен това, обръщам се към всички фермери и искам да им пожелая хубава и весела коледа. Благодаря. Господин Яковчич. господин председниче. Благодаря ви, господин председател. Имам много, много конкретно предложение към вас, господин председател. Смятам, че е крайно време да създадем някаква европейска централа, някакъв европейски център за борба с африканската свинска чума. Заедно с държавите членки трябва да създадем и национални, регионални и местни е, централи, защото проблемът с африканската чума по свинете няма да бъде е, разрешена в Берлин, в случая с Германия, а на мястно равнище. Не може да се разреши подобен проблем на европейско равнище, могат обаче да го разрешат проблем ловците в даден регион. Проблемите започват в горите и там трябва да бъдат разрешени. Имаме нужда от помощ Европейския съюз, защото постоянно нас се гледа като на най-малката Извинете. Трябва да помогнем и най-малките населени места в Хрватия, трябва да помогнем и съседните европейски държави да се справят с заболяването като Украина му Молдова, например. Благодаря ви. Сега давам думата на господин комисаря за заключителни думи и последно изказване на комисаря за тази година. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, колеги. Благодаря на парламента. И слушах с огромен интерес този дебат. Нека се върна на въпроса на господин Буда, който спомена и Румъния. Искам да ви кажа нещо. Започнахме да работим заедно с Румъния през 2015 година. Тогава нямаше нито един случай на свин... чума по свинете в Румъния. Изграждахме капацитет, започнахме да финансираме лаборатории, обучихме официалните ветеринари в Румъния, канихме Румъния на всички заседания, обучения и през 2017 година се, из... се появи първия случай не по дан... течението на Дунава. Помолихме местните власти, регионалните, всички оператори, всички заинтересовани лица. Изпратихме венеринарен екип на място, на терен. Но предупредихме Румъния да внимава, защото това заболяване можеше през Украина да стигне до Дунавския район поради климатичните особености. Там се намират много обекти и на Натура 2000, няма стратегии а, за боравене с а, дивите прасета, а то тези мерки имат отношение към ловците, а, защитниците на околната среда. А, нужно е а, за свиневъдните ферми да се регистрират и когато избухне епидемия, се изпращат най-добрите специалисти, които да сложат край на а, епидемията а, много строги мерки са въведени и това ни помага да можем да наблюдаваме ситуацията, да следим популацията и всички промени. От 2015 до сега Румъния получила много средства. Вие споменахте проблема с изгарянето на трупното месо и за необходимостта от оборудване, за да бъдат унищожавани труповете в труднодостъпните райони. Разбира се, в този случай румънците подходиха много смело, изпратиха военни части и направиха това, което могат, а ние им осигурихме средствата. Но това са нашите мерки. От друга страна имаме общата селскостопанска политика и комисарят Хоган е, може да помогне. Това също беше обсъдено, как да се отпуснат средства чрез различните инструменти. Но това е ежедневна работа, която е трудна и за това на 19 декември аз съм поканил министрите на околната среда, на земеделието, още веднъж да направим преглед на това, което можем да направим. И сега ще отговоря на госпожа Гарсия. Стотици страници информация има за африканската чума по свинете. Можем да ви предоставим изчерпателна информация за всичко, което сме направили и правим в момента. Всеки месец ние преразглеждаме стратегията. На всеки 6 месеца преглеждаме стратегията за противодействие на африканската чума, за да можем да предоставяме съвети, да кажем какви нови данни има, как можем да се справим с разпространението на заболяването сред животните, как можем да контролираме плътността на разпространение на популацията от диви свине и да преценим как да се ограничат бройките от тези животни. Говорим и за възможности за допълнително финансиране. Ние сме предоставили 95 милиона евро за конкретни мерки. Всички конкретни мерки се финансират. Мерки, предвидени в стратегията за борба с африканската чума. Въпросът за транспорта също е важен. Унгария, Чехия, Белгия – това е маршрута, по който се провеждат се осъществява транспорта и екипите веднага се наместват, за да изкоренят заболява, заболяването и в Чехия, и в Белгия. Работи много добре. Има зони за напълно изкореняване на заболяването. Имахме два случая, в които тези мерки бяха успешни, но никой не може да даде гаранции, че тези шофьори на тежкотоварни камиони няма да разпространяват заболяването през граница. Имаше проблеми в Испания. Е, други са проблемите, когато излизаме извън шенгенската зона. Министрите на транспорта също са уведомени за този въпрос, защото човешкият фактор а, поражда много рискове. Бях в Москва, Кишинев, Минск, Киев, а, за да работим с третите страни. Идеята е да се разработи обща стратегия, защото вече говорим за пандемия, защото Африканска чума в момента има и в Китай. От 2014 започна разпространението. Тогава тя съществуваше само в европейските части на а, Русия. Сега е разпространена от Иркутск в Китай. Им, имаме случаи в Румъния и дори един път вируса прескочи в България. Нужни са обаче и научни мерки. Нужни са ни пари, за да открием нови вакцини. 25 милиона са заделени именно за това. Аз не знам какво е положението към днешна дана, но за момента нямаме окоръжителни резултати относно разработването на реална вакцина. Може би това ще стане в бъдеще. И говорим и за отпускане на още средства. Знаете за многогодишната финансова рамка. Тя е в, на... в ръцете на парламента и ръцете на съвета. И ние предлагаме различни механизми за увеличаване на целивите средства за превенция и готовност. Имаме финансови инструменти, но всичко това сега е във ваши ръце. И можем повече да направим. Искам нещо да кажа и за търговията. Комисарят Маумстръм Разполага се информация за странното положение с нашите търговски партньори. Посетихме три страни, за да обсъдим дигането на необоснованите забрани. Имаме е, взаимоотношение с е, Китай, е, имаме търговски ограничения наложени на Русия, но проблема е изключително сложен. Обсъждаме възможността за реципрочност на мерките. Но сега трябва да помислим как да бъдат премахнати неоснователните пречки и да можем да защитим двойното данъчно облагане – но моята цел беше да предоставя на Комисията по земеделието цялата информация за това, което сме предприели на терен и ще помоля моите служби да ви изпратят всяка относима информация – всеки месец съвета на министрите по замеделие разполага с тази информация. Можем да предоставим тази информация и на комисията в парламента, за да има сигурност по въпроса. Много са предизвикателствата, трябва да останем заедно. Благодаря, господин комисар. Дебата приключи ще а, внесем документите за одобрение от парламента на следващото заседание. Ако нямате възражение, резолюциите, които приехме, ще бъдат върнати на лицата, които са изрично упоменати в тях. И преди да закрия това заседание на парламента, още веднъж позволя да благодаря на всички служби, които осигуряват гладкото протичане на пленарните заседания. Това включва всички сътрудници, преводачи. Благодаря им за чудесната работа. Зависи много от вас. Весела коледа и добро начало на новата година. А на останалите последни колеги, бойци, нека ги наречем в кавички, без безпроблемно прибиране от дома и време е вече да закрием това заседание на парламента.